Скъпи колеги, сърдечно добре дошли на заседанието на нашата комисия. Вчера в Белгия беше празник и за това седмицата започва. За нас едва от днес. Аз по точка едно от дневния ред мога да посоча, че утре сутринта при нас ще бъде господин Димас в 11.30 часа и също така, че точка 6 е отеглена. Става дума за директивата. Тази точка я отлагаме за друга дата. И с това аз приемам, че дневния ред е, одобрен от всички вас. Виждам, че е така. Значи можем да преминем към изпълнение на дневния ред. Е, езиковия режим включва всички езици, освен естонски, латвийски и малти. Освен това имаме телевизионен екип на е, от една телевизия, които предружават е, колегите Ван де Брант и Дерланге, така че ако нямате нищо против, ще бъдем заснети по телевизията и е, телевизионният екип ще проследи нашата дискусия днес. Сега вече минаваме към точка втора. По принцип, Искам само да посоча е, за среща на върха миналата седмица в Брюксел – е, на която освен Лисабонския договор беше разгледана и темата за е, опазване на климата и е, от наша гледна точка е радостно да се отбележи, че 27-те държави членки продължават да поддържат пакета за защита на климата с опцията въглеродните емисии да бъдат намалени до 2020 година, ако другите индустриални страни положат съответни усилия. Това е много важно да се отбележи в навечерието на срещата в Копенхаген и освен това за финансирането тази обща рамка от 100 милиарда евро, за 2020 година беше приета, но всички ние чухме и видяхме, че конкретният дял на Европейския съюз все още не е определен. Този въпрос остава открит от части по тактически причини, от части е, поради е, това, че е, се води спор кой колко ще поеме от тази сума в Европейския съюз и до среща в Копенхаген трябва да се свърши още много работа, но аз Искам сега да преминем към а, следващата точка, която в а, четвъртък ще бъде обсъдена по-подробно. Делегация на нашата комисия във Вашингтон, а, участие в дебатите с нашите колеги в а, Конгреса. Може да се посочи, че Европа, както преди, така и сега играе водеща роля в а, защитата на климата. А, другите държави трябва да проявят много повече ангажираност а, в законодателно отношение и по отношение на задълженията, които трябва да поемат. Сега за делегациите ще отделим повече време в четвъртък сутринта. Сега, точка трета одобрение на протокола от заседанието от 30 септември, ако нямате възражения. Към края на заседанието ние ще приемем протокола. И а, е, вече минаваме към а, е, следващата точка размяна на мнения с господин Гер Дансет, изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите е, със седалище в Хелзинки. Господин Дансет, сърдечно добре дошли. Е, Рич е, беше един от огромните проекти за последния мандат. Много от е, бившите членове на парламента отделиха много време и енергия за този проект. Ние е, на последното заседание на комисията – Отправихме редица въпроси до Европейската комисия във връзка с имплементирането на РИЧ. и затова е добре, че днес е, вие ни посещавате, за да можем да задълбочим този дебат. Вие сте е, представител на една от най-важните агенции, които са ни необходими за изпълнение на нашите задачи и нашата комисия със сигурност ще прояви голям интерес е, към е, вашето изложение е, на това как протича вашата работа, какви цели си поставяте и така нататък. Така че сега ви давам думата. Благодаря. Господин председател, почитаеми членове на комисията, много се радвам, че имам тази възможност да ви запозная с напредъка, постигнат в нашата агенция от последния обмен на възгледи през юли миналата година. Бих искал да започна първо с изказване на благодарност. Първо да изкажа своята благодарност за подкрепата е, по време на гласуването на, е, бюджетния, на гласуването на бюджета, е, за да може да имаме достатъчно средства за работа с въглеродните емисии през следващата година, която ще бъде най-важната за прилагането на директивата РИЧ. Вашата комисия беше инициатор на промяна на изменения, който беше гласуван на 22 октомври и бих искал да продължавате да отказвате подкрепа, за да може резултатът да се потвърди на второ четене по-късно тази година. И е, искам да изкажа лични благодарности е, на Сарто Хаси е, в негово е, лице, е, в нейно лице е, за нейната подкрепа през последните две години, но също така и на, е, бъдещите, и на бившите представители Александър Дюро и Ланен, е, които бяха представители на вашата комисия в управителния съвет на нашата агенция. Бих искам да е, пожелая добре дошли и на двамата е, нови представители е, в е, управителния съвет, е, които са депутати от бившия парламент. Знам, че те са много компетентни и много, много компетентни лица и техния опит ще ни помогне при всеки следващ обмен. И преди да погледнем към бъдещето, бих искал да ви напомня какъв е нашия происход и докъде сме стигнали. Всъщност, директивата РИЧ беше прията през декември 2006 година с широката подкрепа на съвета и парламента. И е, нашата съвета беше е, е, е, е на 1 юни 2008 година беше създадена нашата комисия и е, точно тогава беше моя първи работен ден. Тогава започна и работата на около 70 временни служители и по този начин агенцията може да започне да работи и да се занимае с, с старото законодателство. Още тогава, от 1 юни 2008 година, е, започнаха молби за предварителна регистрация и регистрация на химикали и е, ние трябваше да започнем с стандарти. 6 месеца по-късно, на 1 декември 2008 година, агенцията е, приключи предварителната регистрация и е, ние получихме 2,7 кое... Е, милиона молби, което беше изключителен обем. Никой не очакваше такъв обем. Всъщност това беше 20 пъти е, повече, отколкото очаквахме и молбите пристигнаха през последните две седмици преди изтичането на крайния срок. Аз се гордея с работата на моите колеги и това, което съвместно постигнахме. Защото в последствие през октомври 2008 години ние е, съответно публикувахме е, първия проекто списък на химикали, е, които са високо рискове и по които е необходим допълнителен контрол върху риска. На 1 юни 2009 година нашата агенция изпрати първото предложение за 7 вещества до комисията за включване в списъка за издаване на разрешения. Отвъд тези срокове, които бяха определени по директивата РИЧ, естествено, че продължава и нашата текуща работа. В е, ежедневен план е, всички дружества, които са регистрирани в Европейския съюз, е, трябва са ни изпратили около 100 молби и в момента ние правим научна оценка на повече от на, значи, на значителна част от молбата, защото всъщност е, е, ние искаме да е, осъществява се и хармонизация на химикалите в момента. И в момента списъка се усъвременява за пръв път и ние се опитваме да отговорим на нарастващи обем от работа през следващите години. Нашата комисия съдейства и за срещата на комисия с компетентни органи. Тази година ние организирахме три специални срещи, за да се постигнат общи норми за оценка, ограничения и разрешения и за да може държавите членки да станат по-активни. Е, и значителна част от нашата обичайна работа е координиране е, с комити, е, комитети и мрежи, в които участват работата комисията, различни комисии и различни акционери. И мога да посоча, например, форума за засилване на директивата РИЧ или три е, мрежи, които се срещат редовно в Хелзинки. По този начин се разпространява добрите практики и се подобрява координацията. Мога да ви уверя, че е, за мен е удоволствие да видя толкова съвместна работа на европейци, които работят заедно в Хелзинки, които работят е, за качеството на химикалите в целия Европейски съюз, като е, се борят за правилното прилагане на директивата РИЧ. Освен това, ние се стремим и за прилагане провеждане на постепенна политика с всички акционери и е, въобще обществеността. Е, ние искаме ние отваряме вратите си и за представители на различни акционери, които искат да се е, спаз... които спазват нашите критерии. Дори се опитваме да се обърнем и към тези, които не могат да участват в нашите срещи. Всъщност ние искаме да има е, прозрачност и отчетност за всички регулатори, които оценяват риска на химикалите. Ние се опитваме да оценим е, как всеки спазва директивата РИЧ и ние искаме да получаваме отговори от дружества всеки месец. Ние, освен това, изработваме наръчници, които се превеждат на официалните езици, организираме и въркшопове и семинари. Може би за вас ще бъде интересно да чуете, е, че ние успяхме успешно да създадем инструменти за управление, различни доклади за отчет и тези задача се използва, се, се, се постига успешно и това всъщност беше доказано и от аудиторски контрол от страна на Европейската комисия. По искане на Европейската комисия ние допринасяме и за национални дейности за е, безрисково управление на химикали. Е, акционери и наблюдатели е, признават, че нашата агенция има успешен старт благодарение на подкрепата и на Европейската комисия, но не бива да забравяме, е, че основните предизвикателства са пред нас. Следващата година е, може би, най-трудната година за нас – и е, ние продължаваме е, да набираме и да обучаваме повече от хиляда нови служители. През 2010 година ще има 10 000 молби за регистрация и е, милиони известия за класифициране. Те ще бъдат е, изпратени от промишлените производства, е, за да могат е, да е, се е, спазват срокове за 2010 година и това ще стане основно преди е, коледа следващата година. Никъде по света не е свършена такава огромна работа. Това ще стане през третата година от нашето съществуване, преди същинския старт на работата ни. Научната е, подготовка на нашия състав ще бъде от ключово значение и ние е, искаме е, всяка молба да бъде обработена възможно най-кратко в сроковете определени от регулаторните документи. Естествено, че нашата агенция не е единствената, която работи за да се прилага директивата РИЧ. Дружествата също работят за така наречените СИВС, за обмен на данни, за да подготвят тяхната регистрация и изготвяне на е, етикети и те е, трябва да е, разменят както данни, така и резултати от тестове. Е, е, и официално нашата агенция не играе роля в е, изготвянето на такива, такава, в СИВ, но тъй като работата напредва значително по-бавно, отколкото се очаква, а СИВ е част от прилагането на директивата РИЧ и е, ние с подкрепата на комисията започнахме кампания, за да кажем, че е, часовника върви, че времето тече и че трябва да се спазват изискванията по СИВ дружествата трябва да работят е, предвид колко време им е необходимо, за да изготвят пълната кандидатура за пълна регистрация. Ние оказваме подкрепа на промишлените предприятия чрез специални е, услуги за регистрация, а освен това създаваме и Help Desk за различните дружества е, за така наречените СИЦ. На 7 декември ние ще започнем нова кампания за класифициране и етикетиране и искаме всички дружества да бъдат запознати за това, дали са активни по СИВС, дали имат задължения за новото класифициране и етикетиране, е, които бяха прияти в края на миналата година. В подготовката е, за тези е, ключови срокове нашата агенция усъвременява и системата IT, за да може да се обработват големи обеми е, от молби за регистрация. Ние развиваме и различни научни инструменти, за да можем да оценяваме и регистрираме по-лесно вещества. Ние имаме и пилотен проект за разпространение на информация за е, вещества, които вече са регистрирани. Тези информация се разпространява сред обществеността. Тя ще започне в е, края на тази година с подкрепата на нашия управителни съвет. Ние много добре знаем, е, че ние трябва да защитаваме секретната информация, която дружествата трябва да ни изпращат по директивата РИЧ, ние се отнасяме много сериозно към това. И е, ние е, е, водим проучвания за сигурността на информацията за е, да сме сигурни, че когато отдаваме достъп до тази информация, тя няма да се разпространи. В заключение мога да ви кажа, че е, напрежението расте. Началото беше чудесно, но предизвикателствата през 2010 година са е, много сериозни и тези предизвикателства няма да бъдат единствени. Сигурно ще има и нови. До година за първ път ние, утре ние ще обсъждаме за първ път нови регулационни електронни документи за биовещества и ще трябва да се създаде и нов научен съвет. Това е наша отговорност и ние с удоволствие ще поемем тези задача, е, стига разбира се да разполагаме с необходимите средства. Аз е, ви запознавам с това как се стремим да запазим човешкото здраве и околната среда в приложение на директивата РИЧ. Ние много добре знаем, е, че всъщност е, нашата агенция е вашето бебе и искам да ви покажа, че ние се грижим чудесно за бебето и заради това се възползвам от възможността, за да ви поканя официално да дойдете да ни видите в Хелзинки. Е, по този начин ние ще имаме възможност много по-подробно да ви запознаем с работата ни за е, постигането на целите на РИЧ е, и се надявам секретарията ще улесни подобно посещение през първата половина на 2010 година. И преди да, да приключа, искам да ви запозная с трите ми основни грижи, по които ми е необходима вашата подкрепа. Първо, моите колеги и аз сме изправени пред сериозни предизвикателства през 2010 година. Още не знаем техния размер преди да се изправим конкретно пред тях. Е, е, броя на молбите за регистрация е много голям. Според нас е, броя ще бъде около 300% по-висок от първоначалния брой, определен от комисията. Не, Промишлените предприятия ще продължават да изпращат молби до последния месец и за това ще ни трябва гъвкавост и средства, защото повече регистрации ще бъдат и повече средства за следващите години, но това е, ще предполага и по-голяма необходимост от секретариат. И заради това искам вашата подкрепа за повече човешки ресурси през следващите години. На второ място, е, е, тази неизвестност в е, обема и сроковете ще изисква чести промени в приоритетите през 2010 година и може би няма да можем да постигаме напредък по всички фронтове с една и съща скорост през цялата година. Аз съм се разбрал с управителния съвет да ги уведомявам на всяко заседание през 2010 година за обема и вероятните промени в приоритетите, за да можем да спазваме сроковете по РИЧ и е, искам да ви кажа, че управителният съвет е, се е, съгласи за това да уведомим парламента и комисията за приоритетите през следващата година. И за това искам вие да подкрепите всички е, членове на управителния съвет, за да ни съветват те правилно. И на трето място има два много важни е, срока е, през следващата година. Само на един месец разстояние един от друг. Така че е, ще има много неизвестност и много рискове при планирането рисковете могат да бъдат и по-големи и е, съответно е, влиянието ще бъде различно и заради това ние искаме да сме готови за най-лошото, е, за да можем да се справим с каквото дойде. И когато сме подготвени за всеки риск, тогава можем да управляваме риск. Доброто управление на риска, разбира се, не ни дава 100% сигурност. В заключение, е, това революционно законодателство, е, което е, вие доведохте на бял свят, ще се прилага само ако работим съвместно. Законодателите, регулаторите и акционерите. И аз искам да ви, да ви уверя, че ние ще изиграем нашата роля и тази директива ще бъде наш общ успех. Ние трябва да е, обучаваме нашите партньори за по-добър свят, за бъдещите поколения. Благодаря ви за вниманието и съм готов да отговарям на въпросите ви. Благодаря, господин директор Дансет. Мисля, че стана ясно, че става дума за една гигантска задача, която трябва да изпълни вашата агенция – в целия свят няма система, която да е толкова напрегната, на, напреднала като тази на Европейския съюз. В тази област със сигурност ние сме водещи и е, налагаме стандарти за останалите части на света. И до толкова е важно всичко това да успее. Вие вече е, казахте, че а, са регистрирани 20 пъти повече, а, отколкото а, е. А, отколкото е заплановано. Това е свързано с проблеми, свързани с следващите етапи, а именно изисквания към фирмите да изготвят досията за регистрация с същите данни. Освен това, има и много опасения, че дали дали това ще бъде възможно през следващата година. Може би на този въпрос да се спрем по-късно. Госпожа Юта Халк дойде съвсем на време. Точно тогава, когато говорихме за разходите и за бюджета, парламентът получи нови импулси в тази насока и затова може би е интересно как вие преценявате сумата на таксите, които ще съберете и каква ще бъде потребността от бюджетни средства. Както се очаква, има дълъг списък от въпроси. Имаме време до 17 часа, значи час и половина половина. Мисля, че ще успеем да се вместим в това време. Господин Зейбард, първата една минута и след това всички останали. Моля. Е, благодаря, господин председател. Очевидно е, има трудности с е, каналите за превод на немския канал. Чувам друг език. Може би техниката в момента не е наред, така че моля техниците да направят необходимото, така че да можем да следваме това, което вие говорите. Е, сега вече по същинската тема. Благодаря за презентацията, господин директор. Вие вече посочихте, че следващата година ще навлезем в фазата, в която е, ще бъдат е, в сила последните крайни срокове и знаете, че един от тях е 30, 30 ноември 2010 година за регистрация, така че ако химикалите не бъдат регистрирани своевременно, те няма да могат да бъдат произвеждани. Това е много строго изискване, което се отнася до всички браншове и както вие казахте, е, тези си все още не функционират много добре. Доколкото знам, е, една пета само а, са а, приключили успешно този е, процес. Имам предвид е, това, което се посочва в директивата РИЧ и какво е, трябва да се направи, за да не е, стигнем до задънена улица, а именно е, малките и средни предприятия да не се регистрират на време и да понесат последиците. Аз мисля, че е, обословено от това а, какво предвижда тълкуването на тези текстове. А, по моята информация става дума за 20 пъти повече досиета, отколкото са регистрирани до сега. Значи тук трябва да си помислим дали това тясно тълкуване а, е оправдано. И накрая още един въпрос към вас, за да протече а, е, успешно целият е, процес на имплементиране, какви предложения имате е, най-вече във връзка с това как може да се подобри състоянието на малките и средни предприятия, как те могат да бъдат по-пълно включени в този процес, каква да бъде ролята на парламента и тук искам да посоча, че имам предвид да включите в отговора си какво може да се подобри и така нататък. Още три въпроса и след това отговор на всички въпроси. Линда. Благодаря. Благодаря за представенето на това как функционира вашата агенция. Първо, защо подценихме това колко много молби всъщност ще има. Казахте, че има поне 20 пъти повече, отколкото сме предвидели. Защо това се е случило? Случило ли е се, защото а, не е трябвало да регистрирате всички или защото законодателството не е било правилно? И също така, искам да запитам какво прави Рич за тестовете върху животни. Намерени ли са решения и колко голям е проблема? Благодаря. Благодаря. Господин Крамер, благодаря, господин председател. Е, уважаеми господин директор, аз не ви завиждам за вашата задача, защото вие в момента носите отговорност за едно изключително комплексно законодателство и неговото имплементиране. И както много пъти е казвано, е, всичко това е свързано с редица трудности. Лично аз, е, честно казано, съм доста изненадан от трудностите, които трябва да преодолява света. Много от нещата бяха посочени насочени по време на законодателния процес. Има доста бюрократични е, текстове, които никак не се отразяват добре върху малките и средни предприятия. Те просто няма да могат да смогнат да изпълнят е, изискванията на Европейския съюз и затова аз е, бих искал да попитам по-конкретно дали вие имате впечатление, че е, фирмите в Европа са достатъчно усърдни е, и дали ще изпълняват тази директива, дали ще изпълнят задълженията си по нея и дали ще проявят необходимото чувство за сътрудничество. Втория въпрос, дали споделяте оценката, че тази процедура за създаване на СИВ е доста комплексна и така като че ли се подценява целият разход на време, енергия и средства, с който е свързана. И последно, вие говорите говорихте, е, ще формулирам предпазливо, че ще има проблеми с времето. Говорихте с, за приоритети, говорихте е, за спешни случаи. Какво ще се случи в деня Хикс, когато настъпят е, крайните срокове и дисиетата по регистриране не са още приключили? Как да реагираме в такива случаи? Какви са възможностите ни? Тук искам по-конкретни данни от вас. И последния въпрос, той се отнася до насоките на Агенцията по химикалите. Аз самият ги разгледах. Аз съм дребен предприемач. Виждам, че тези насоки обхващат около няколко хиляди страници и наистина смятате ли, че малките и средни предприятия могат да прочетат всичко това? Дали изобщо тази процедура може да функционира? И освен това, има ли във вашата агенция планове и доколко са конкретни тези планове във връзка с облегчаване на процедурата по регистрация на малки и средни предприятия. И последното изречение, което искам да кажа, от фирмите много често чувам, че искат да влязат в контакт с ЕАХ, само по имейл може, няма телефонна връзка. На тези имейли се отговаря чак след месеци и ако се получи отговор, той е незадоволителен. Така че аз мисля, че имаме редица задачи да изпълняваме и за това и искам да чуя вашата оценка, е, да кажете е, доколко нещата е, наистина са спешни и сложни в момента. Благодаря. Благодаря. И така, нека да започна с въпросите на господин Зибер. Вярно е, че Рич не дава данни за пазара, така че компаниите трябва просто да се регистрират на време, за да имат възможността да останат и да запазят позициите си на пазарите. И дър... съответните власти на държавите членки могат да и носят отговорността за това да проверят за кои компании са се регистрирали и евентуално да да се занимават с тези компании, които остават на пазара. Това е отговора ми. Разбира се, вярно е, че има забавене на информацията. И ние можем да, само да бъдем доволни, че в края на процеса и първият крайен срок, който беше предложен, беше удължен с 6 месеца. Тези 6 месеца бяха отпуснати от законодателните органи, за да позволят на индустрията да съчетае действията си и да види как всъщност ще се справи с СИВС. Защото бяхме като че ли изгубени в различните системи за това как да организираме СИВС, защото не всички законодателства като че ли обясниха как точно трябва да се процедира. Но ние определено имахме тази отговорност към индустрията и в практиката всъщност трябваше да видим наясно и да сме наясно как точно функционират СИВС. Организирахме много воркшопове, много ателиета, за да подпомогнем на индустрията и за да могат представителите на, на индустрията да знаят как да процедират. А, нека да отговоря и на друг въпрос – дали има достатъчно време за допълване на досието за регистрация, мисля, че да, като цяло. Но не бива да губим допълнително много време. Мисля, че трябва да направим много допълнителни неща, за да подпомогнем на индустрията да навакса загубеното време. Как? мисля, че можем да го направим по различен начин. Било то с организиране на подобни воркшопове, но също така и с веб семинари. Това са семинари по интернет, в които бихме могли да обясним точно различните процедури, които трябва да бъдат направени за запълване на пропуските и за приключване с процедурите. Например, как да се стане споразумяване по една дефиниция, какви типове данни са нужни, как трябва да се споделя информацията – и е съответно как да се комбинират различните изисквания за тази информация. Ние правим всичко възможно, мисля, че дори правим повече, отколкото беше първоначално предвидено за агенцията. Също така създадохме друг комуникационен инструмент. Това е нещо като кутия за чатене, за чат. И Разбира се, това не е нещо напълно невероятно. Не сме преоткрили колелото, но просто се опитваме да се учим и от другите агенции. Именно за това напредваме бързо. И защо тези, които са по-напред в регистрациите и така нататък, като представители на индустрията, защо те не помогнат на другите? Това е обмена на добри практики. Именно за това по електронен път можем да си задаваме въпрос един на друг и да отговаряме. Дали можем да направим повече? Да. За малките и средни предприятия, да. Те по принцип до известна степен са част от процеса. И те също имат нужда от достъп до данните, които големите компании предоставят. Така че мисля, че просто трябва да създадем справедливи правила и за тях. Трябва в определени насоки да им дадем някакви правила, с които да им кажем как да процедират и едновременно с това да ги насочим към вече съществуващите добри практики – Особено, когато имаме вече някои големи компании, които са направили достъпни резултатите от своята дейност за останалите. Това е процедирането за в бъдеще. Вярно, че след срока за първото регистриране, първият срок за регистрирането, трябва да видим как да се организираме и за в бъдеще. Защото в по-нататъчните регистрации ще има все повече и повече малки и средни предприятия, които ще искат да участват и които ще трябва да участват в този процес. Ние трябва да ги подкрепим, да ги подкрепим повече за в бъдеще в този контекст. За това трябва да мислим креативно и да им дадем нужната им подкрепа. И тук отивам към въпроса на господин Крамер – относно комплексните насоки, нашите насоки са възможно най-пълни. Именно за това са толкова многобройни. Не всички обаче имат нужда да четат всички насоки. Някои могат да прочитат само тези, които засягат определена тема. Именно за това тези насоки са структурирани така, на части, така че всеки да може да се ориентира и да прочете тази част, която отговаря на ситуацията, в която се намира. И мисля, че насоките е, са лесно достъпни. Те са опростени най-вече чрез различни инструменти, които ние развихме – Например, чрез резюмета, чрез факти. Тоест, имаме различни инструменти, за да ги направим по-ясни и компаниите да разбират точно това, което им е нужно и което искат да разберат от а, насоките. Те не са длъжни да четат абсолютно всичко. Те могат да избират от съдържанието, това, което им трябва. На въпросът за много по-големия брой предварителни заявки за регистрация, който ми беше зададен, Има много причини. Има много причини за тази огромна сума. Вярно, има много компании, които. Но компании, които казаха, че няма да се регистрират. Или че ще се регистрират, за да продадат после регистрациите си на други компании. Има компании, които го превърнаха в същински бизнес и се опитват по този начин, примерно, да разделят продуктите, регистрират един продукт, регистрират друг, трети и след това ги продават на различни подкомпании. По този начин претрупват системата. И в някои случаи, вярно е, че законодателството изисква да има отделна регистрация за определени продукти. Например, в при полимерите, И там имахме такъв случай с две компании, които имат много сходни продукти, но и двата елемента трябваше да бъдат регистрирани. Като веднъж да бъдат регистрирани в мономерната си форма и веднъж в полимерната си форма. Но при други продукти не е такъв случай. Но има случаи също така и с различни смеси. И компаниите също така решават да се презастраховат и си казват, нека да регистрираме всички субстанции. След като предварителната регистрация е достъпна за всички, нека да го направим. И именно за това се получи такъв огромен брой моби за предварителна регистрация. Ние се стараем да разгледам всички досиета и да идентифицираме къде, в кой случай ще трябва да регистрираме отделни субстанции, много повече вещества за 2010 година и къде може да се пропусне тази регистрация, защото тя не е нужна. И стигнахме до заключенията, че няма да има повече вещества, регистрирани през 2010 спрямо броя, който бяхме предвидели. Ще има около 9000 вещества, които ще бъдат регистрирани като цяло. Разбира се, ще има най-вероятно и дублиране в някои случаи. При регистриране на вещество и при регистриране на крайен продукт. И така, ние, ние считаме, че ще има около 20 000 досията по данни за 2010 година и най-вероятно този брой няма да, няма да се промени особено, като си им предвид и натрупаните закъснения, но също както и виждате от нашата годишна програма за 2010 година, сме подготвили също така, бяхме изготвили и други два сценария, че а, можеше да има 50 000 досиета или дори и 75 000 досиета. Така че това, това не е най-лошия сценарий, както виждате. Именно така ще работим и за напред, така ще работим с сценарии и ще предвиждаме вероятности. И мисля, че господин Крамер искаше да получи отговор на този въпрос. Но ние също така се опитваме да а, отговорим и на молбите на някои страни членки за осигуряване на вторична мрежа за сигурност, така да се каже, в случай, че примерно нашата информационна система изведнъж се срути или стане някакъв проблем с нея. И ние също работим по създаването на такава альтернативна система – и със сигурност мога да кажа, че вече сме напреднали много. Така че ако нашата система по някакъв начин направи някакъв срив, вече имаме мрежа, която да може да продължи да работи на нейно място и която да запази данните. И нека да премина към въпроса за тестовете върху животните. Първо искаме да потвърдим, че считаме, че няма да има нужда за допълнителни тестове върху животни, нещо, което се твърдеше в някои вестници. Тоест, ние издадохме комунике за пресата, за да обясним, че няма да има други допълнителни нужди за тестове върху животни. И в същото време ние насърчаваме альтернативните методи, за да избегнем тестовете върху животни. Именно за това един от аспектите на нашата дейност е да обясним на индустрията как да се избегнат подобни тестове върху животни. За тази цел трябва да се използват вече съществуващи данни, да се споделят тези данни и също така да се използват тестовете от Анекс 11. И това може да избегне всъщност да спести много допълнителни животински тестове. Както можете да видите от нашите е, изявления, а също така и от е, сайта ни, когато една компания предлага да се проведе някакъв тест, ние се консултираме с нашата публика преди да пристъпим към одобряването на този тест. Така че ние използваме всички възможни мерки и цялата обратна връзка с обществото при взимането на решение. Тоест, ние наистина се тревожим по този въпрос. Благодаря. Следващият ще бъде господин Калан. Благодаря, господин председател. Благодаря за, на господин Дасет за интересните отговори за презентацията. В моя регион има малка химична компания и аз бях там миналата седмица. Те произвеждат специфична субстанция за петролното производство. Повечето от това вещество се изнася и производството му струва вече достатъчно скъпо, но също така регистрацията на този продукт ще струва много-много скъпо. И то за продукт, който се използва най-вече извън Европейския съюз. Какъв съвет ще дадете на подобна компания? Тя е изправена пред много тежко решение. Те нямат парите за да регистрират това вещество. Предполагам, че веществото все пак е напълно сигурно. А също така имат обаче конкуренти извън Европейския съюз, за които няма да имат нужда да регистрират това вещество и съответно са по-конкурентно способни. Какъв съвет ще им дадете вие? Благодаря, Карл Швитър. Благодаря. Сато Хасем не може да бъде тук, за съжаление. Така че аз ще задам един въпрос. Говорите за ресурси говорихте за срокове през 2010 година. Но как всъщност хората оценяват а, а, дейността? Как тези технически експерти проверяват досиетата или пък предложенията за тестове? Кой върши тази работа? Юта Халк може би ще ни каже нещо повече. Мисля, че ние всъщност гласувахме за повишаване на бюджета на агенцията. Та, кажете ни, ако ви трябват допълнителни средства. защото ако очакаме да получите първите си приходи от таксите по регистрации, може да се окаже твърде късно. И вторият втория ми въпрос. Вие казахте, че има само 15 вещества, които са в листа в списъка за веществата, които ще се регистрират. Но има много, много други. Какви са критериите за включването в този списък? И спомням си, че комисията беше предложила пет вещества, но само едно беше включено в този списък. Какво става с останалите четири? Какви са критериите? Като че ли нямаме достатъчно информация. Мисля, че това е проблем. Защото ако индустрията не дава достатъчна информация, не ви дава на вас това, тази информация, за да вземете решение – тогава ние не бива да даваме допълнителни възнаграждения, така да се каже, на индустрията, а пък те да не ви дават отговори. Вие споменахте някои вещества. Доколкото знам, е, имаме вещества като фталатите и някои бромни съединения. Знам, че Рич има, ви налага на вас крайни срокове, но не налага на комисията. Какво очаквате ви от комисията? защото, например, по въпроса за альтернативните методи за тестовете дискутираме вече от няколко години. И миналия път на среща на нашата комисия говорихме много с комисията за критериите, за различните вещества, за полимери и така нататък. Казаха ни, че е, трябва, например, да се включат е, различни нови методи, например, да е, не, да не, да не се тестват, например, само върху водни организми някои вещества, но и върху други. Така че, какво ще кажете? Благодаря. Искам да кажа е, само няколко думи, защото вече се спряхме на няколко въпроса. Току-що във вашето въведение казахте, че това е бебе на Европейския парламент и искате да ни докажете, че добре се грижите за е, сладкото бебе. Е, имам чувството, че волята, която проявихте в изказването си не е достатъчно, за да бъдете добра дойка, е, за да можете е, действително е, да изпълните желанията, които току-що казахте. Когато чуем обединението на химическата промишленост, която обикаля по коридорите на Европейския парламент, ни казахте, че няма да бъде възможно. Днес има 1500 регистрирани молби, а 9000 трябва те първа да бъдат регистрирани. Имам чувството, че просто ни е, представят пред свършен факт, защото съотношението на силите е в тяхна полза. И за това бих искал преди края на заседанието да ни посочите е, с какви значителни е, разпоредби бихте искали да предложите или най-вече да приложите. Е, примерно, когато говорихте е, за малките и средните предприятия, ни казахте, че тези малки и средни предприятия не могат да регистрират концентрират вещества заради сложността на кандидатурата. А сега казахте, че е имало възможност те да влезат във връзка с големи промишлени химически предприятия, за да им окажат помощ. А, обаче тези големи химически предприятия казват, че не може малките и средни предприятия да бъдат достатъчно реактивни. И за това смятам, че именно агенцията трябва да може ясно да посочи какви данни данни трябва да бъдат регистрирани. И моя колега, който току-що е, се изказа, посочи именно това. Бих е, искал да ни кажете е, какви насърчителни мерки ще приложите през следващите седмици и месеци, за да постигнете това съотношение на силите, което е благоприятно както за вас, така и за нас. Флоренц. Tja, ähm, Herr Generaldirektor, äh, wenn ich Sie richtig verstanden Господин генерал директор, доколкото ви разбрах правилно, малките и средни предприятия са виновни, а агенцията е направила всичко правилно. Аз обаче твърде трудно мога да лансирам тази теза в моята страна, защото малките и средни предприятия у нас съвсем други неща ми докладват и затова смятам, че колегата Келан е съвсем прав, когато твърди, че ние в Европа сме изградили една много амбициозна система с чистото осъзнание, че тя ще доведе до изкривяване на конкуренцията. Обаче, някои изглежда са забравили това междувременно. Ние искаме тази регистрация. Аз не споря, обаче тези бюрократични пречки не трябва да бъдат толкова големи и толкова сложни. Ако са ви необходими 11 000 страници, за да опишете вашата дейност, това съвсем не съответства на духа и буквата на Лисабон. И може би в другите агенции е така, но това не отговаря на духа на Лисабонска Лисабонския договор, според който Европа трябва да бъде по-гъвкава и по-силна. Аз мисля, че пречките, които съществуват, имат някакъв е, происход, някаква причина. И ако фирмите не напредват, е, то това е, е защото не могат да предоставят данни или се страхуват да ги предоставят. И аз напълно ги разбирам. Ако имате малка фабрика с 100 служители и имате интелектуална собственост на висока стойност, просто няма да отдадете толкова лесно. Става дума тук за за прекурсори и то не само за прекурсори, а за много по-комплексни вещества, които са обект на интелектуалната собственост и точно за тези случаи ние трябва да се погрижим. Според мен данните са твърде подробни и нарушават сферата на интелектуалната собственост и за това като древен предприемач аз също бих проявил голяма предпазливост. Кост Шнелхарт. Благодаря. Аз също а, изпитвам известно безпокойство, като че ли не ми е известна последователността и процедурата, но няма значение. Първо, искам да благодаря за предоставената информация. Мисля, че едно стана ясно, че а, е, дейността на агенцията по химикалите върви добре, но аз е, съм изненадан от е, смелостта да посочите, че имате планове за а, неотложни случаи, не знаете колко досие накрая ще се получат и а, накрая казвате, че ще успеете да се справите с а, сроковете. Просто това за мен не е ясно. Вие а, не смятате ли, че комисията и парламента също се нуждаят от а, план а, за спешни случаи, а, за да се спази качеството качеството и скоростта. Необходими са ни ясни послания и смятам, че времето няма да ни стигне е, предвид на това, което беше споменато днес е, много пъти, а именно трудностите, които имат малките и средни предприятия. Тук аз е, Получих е, доста обаждания от е, хора, които твърдят, че получават досиетата само на английски язик. Тоест, е, те трябва да бъдат преведени. Значи, всяка малка и средна фирма, ако няма партньори, с които да извършва сътрудничество, трябва да превежда тези досиета. Това са допълнителни разноски и те могат да се спестят. Вие казахте, че тези неща са преведени на всички езици, но както виждам не е така. Е, в много случаи е, тези досиета не са предоставени в е, тази изискуема форма, т.е. преведени. Така че тук трябва да насочите повече вниманието си към облегчаване на дейността на малките и средни предприятия и това ще спомогне за спазване на сроковете, защото иначе аз се опасявам, че и комисията и парламента ще трябва да мислят за аварийни планове. Е, сроковете вече са определени. Трябва просто да си помислите малко повече. Е, запознайте се по-подробно с тях. Имайте предвид, че може би времето няма да стигне съвсем. Благодаря, господин Дансърт. Да, благодаря ви. Е, е, всъщност, ви, е, господин Калаген посочи първия конкретен пример за средни и малки предприятия, които работят само определен вид вещества в глобален пазар, в съответната промишленост. Доколкото разбирам, щом като има глобален пазар и Европейския съюз е част от него, следователно и останалите фирми трябва да се регистрират. Те са на същия пазар. Поне така предполагам. Значи трябва да има някакво споделяне на цената е, и да се работи заедно. Е, е, е, е, ако е, примера с пазара е подходящ, защото друг пример би бил атипичен, а именно, че няма пазар в Европейски съюз и се изнасят 99% от продукцията. Но все пак дори 1% да остане, едва ли европейския пазар би бил правилен въпрос, но все пак няма да гледаме това. Специално за подкрепата на малките малките и средни предприятия аз искам да поставя ударението върху това, че малките и средни предприятия обикновено не е, се нуждаят от регистрация. Ако е така, ние ще им помогнем. Ако трябва регистрация, могат да разчитат на нас. А ако не, нашето споразумение с националния Help Desk е националните Help Дескове да им помогнат. Там се говорят всякакви езици. Ние ще ги обучим учим, е, за да могат те да им помогнат и е, за използването на така наречените IT инструменти. Националните хелп дескове трябва да помагат на малките средни предприятия. Е, и освен това ние се опитваме да превеждаме възможно, възможно но в общия пазар е, ние ще превеждаме и наши наръчници, които са насочени към IT. Забравих да отговоря на въпроса дали ние се свързваме с предприятия, които имат проблеми. Е, от средата на тази година ние влизаме във връзка с всяко дружество, което изпитва затруднения за представяне на кандидатура. Ние им се обаждаме пряко Обаждаме се и на предприятия, които вече са изпратили кандидатура и са така блокирани някъде. По-скоро ние им се обаждаме, отколкото те на нас и те са очудващо положителни за начина по който ние влизаме във връзка с тях. Мисля, че това също е наш принос.

Сега, вие ми зададохте въпрос за това колко човека работят при нас. Има около 100 човека, които работят при нас и една четвърта ще бъде оценявана през 2010 година. Но трябва да не забравяте, е, че от 15 до 20 е, ще бъдат регистрирани след като бъдат оценени. Значи, е, следващата година те ще бъдат обучавани за осъществяване на оценка. Е, те частично могат да ни помагат при регистрация, но следващата година могат да преминат и е, към процеса на оценяване е, защото от 2011 нататък ще има най-много работа по оценките. И заради това ние трябва да подготвим кадри, които да могат да правят оценка. Както вече ви казах, е, Наша основна грижа е бюджета, средствата, с които разполагаме. Ще се опитаме да работим с средствата, е, с които разполагаме, но ще направим и точна оценка и е, всеки месец ще се прави сметка за това колко е, средства е, ще ни бъдат необходими за следващата година и какви, е, какви вноски трябва да се направят, за да можем да осъществяваме регистрацията. В списъка на кандидатите в момента има 15 вещества по списъка. В момента се обсъждат още 15 вещества. Имаме възможност е, и за повече работа за в бъдеще. Обаче е, до сега ние сме е, улеснили дискусията между държавите членки, тези, които взимат решенията и комисията как да си разпределят работата между тях за подготвяне е, на документите за веществата в списъка за кандидати ние улесняваме е, дискусията между онези, които е, определят политиката, за да има по-добро разпределение на работата за в бъдеще. Това беше всъщност нашия принос за тази година. Е, сега ние нямахме достатъчно информация от промишлеността, за да направим е, е, е, някаква е, прогноза за това как е, правилно да бъдат идентифицирани вещества, как да бъдат употребявани тези вещества и какво причинява излагането на такива вещества. Аз казах, че Е, ние сме отложили регистрацията за някои вещества. Те трябва да останат за следващата година, така че а, е, а, е, мисля, че за промишлените предприятия а, за тях ще бъде лесно, но за нас е много важно да имаме на идентифициране на веществата, които да бъдат включени в списъка, за да няма е, дискусия по идентифицирането на вещества. За насоките, които трябва да се спазват за издаване на разрешение, е, е, е, комисията направи първи вариант на списъка за разрешения, но трябва тях да ги питате защо е, някои срокове не са спазени. Ние искаме да работим по процесите и оказваме натиск, доколкото ни е възможно, за да се ускори издаването на тези главни насоки. Надяваме се, че главните насоки ще бъдат посочени през февруари до година на срещата с държавите членки. Колкото до критериите ББТ, ББТ, ние искаме да създадем научна група от членове на нашите научни комитети, така че ние вършим нашия дял от работата – Сега, искам да отговоря защо има само 15 000 регистрирани вещества през 2009 година. Това не се дължи само на факта, че има само 2000 сив активни вещества. Всъщност тези вещества са много повече. Тези вещества са много повече но се работи е, само с хората, които са осъществили предварителна регистрация. И заради това е, те не могат е, официално да ни съобщят за създаване на СИВ. Освен това, в нефтопреработването Асоциацията основно се подготвят кандидатурите, така че ние знаем, че СИВ са на лице, но регистрационната процедура официално не е приключила. Така че ние сме се споразумели да работим съвместно с комисията, за да може всички е, сдружения, които работят по Сейвс да е, приключат тази процедура и да дадат възможност на други е, дружества на разумна цена да се присъединят към техния консорциум, за да се знае точно е, колко СИВС работят към днешна дата. Добре. Окей, okay, Куес следващият. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор на агенцията. Казахте, че има едва ли не революционен напредък. Със сигурност е наистина изключително. Вярно, че Рич постигна много, особено, що се отнася до защита на околната среда и на човешкото здраве от несигурните последствия от някои химикали. Вярно, че днес сме едва в началото, но вие като ръководител на тази агенция, имате ли някакви доказателства, че законодателството наистина насърчава а, индустрията да оттегли някои от веществата и да намери альтернативни, да намери заместители на потенциално опасните химикали, които са вече на пазара. Благодаря. Thank you. Благодаря. Питали. Господ председник, господ директор, правле е благодаря, господин а, председател, господин директор. Благодаря за вашата презентация а, и също така поздравления за вашата дейност. слушайки, си спомних за един мой познат, който е химичен инженер, който работи в завод за изкуствени аромати и вся... ми каза, че всяко една от съставките, която взима, почти винаги носи емблемата, че е, тази съставка е опасна за здравето. А крайният продукт няма такъв символ. Та, искам да ви попитам. Говорите за а, същински скок напред, за отвореност във вашата дейност. Искам да попитам до каква степен гражданите се интересуват от вашата дейност и също така, що, до каква степен гражданското общество се интересува и каква е вашата връзка с тях? Благодаря. Е, мадам е, Гутиерес. Госпожа Гутиерес поиска думата. Благодаря. Аз лично трябва да призная, че гласувах против директивата РИЧ. Въобще не се чувствам виновна. Дори моята група да ме отхвърли. Считам, че този документ не беше е, съвършен, не беше ясен и не може да продължи да съществува. Особено, що се отнася до главата за интелектуалната собственост. Тези тази директива има такива последствия върху обществото. Не можехме да го приемем в настоящия му вид. Имаше един много ясен доклад, който казваше, че няма достатъчно токсиколози в Европа, които да се занимаят с въпроса. Аз лично считам, че наистина не е имало достатъчно човешки ресурси, които да се занимават с програмата. И за мене да се гласува за РИЧ беше акт на политическа безотговорност. Вие винаги сте оптимист. Бяхте оптимисти, когато дойдохте първия път да ни говорите тук. Но знаем много добре откъде идва директивата РИЧ. Знаем, че още от самото начало по, работ... по работата върху нея вие участвахте. Но имам чувството, че не сме размислили достатъчно по проблемите с тестовете за живот... върху животните, с наличието на достатъчно брой токсиколози. Казвате, че ще трябва да добавим, да включим още 54 000 безгръбначни животни в нашите тестове. Това е нереалистично. И искам да знам кой ще бъде отговорен, кой ще понесе вината, ако нещата не вървят. И ако има предприятия, които ще трябва да, затво, да затворят, да фалират, кой ще носи тази отговорност? Мисля, че цял един сектор, комисията всъщност не си е поела отговорността. Мисля, че ще трябва да се обърнете и да си кажете аргументите пред съда, защото със сигурност ще има много предприятия, които ще се обърнат към съда. А, също така и трябва да защитавате спрямо гражданите, които ще ви кажат, че много, много неща не са били предвидени във вашата дейност. Със сигурност ще има предприятия, които няма да успеят да спазят вашето законодателство. защото няма да могат да отговорят на критериите. И също така искам да попитам какво мислите по мораториума, поискан от Nature. Благодаря, госпожа Клас. Благодаря. Кристина Готиерес посочи, че има много проблеми, които бяха установени още тогава и аз искам да и кажа, че е, хората обикновено се оплакват при нас, те се жалят при нас и съвсем директно на фирмите, които имат проблеми с регистрацията и с бюрокрацията и в крайна сметка и с разноските. И господин Дансър, това са всъщност темите, които ние обсъждахме тогава и ние няма да се откажем да дискутираме тези теми в бъдеще и да задаваме въпроси по тях. Вие казахте, че с е, че очаквате много работа в бъдеще, но не казахте директно, че са ви необходими повече средства, но е, председателят а, е, каза, вметна, че е, докладчика е, във връзка с е, бюджета влезе и е, сега аз е, искам да попитам какви ще бъдат таксите във връзка с тези изисквания. Е, не само, че те ще трябва да бъдат увеличени, а те ще трябва да бъдат е, включени в бюджета и това е нещо, което ни интересува. Трябва да бъдат е, набрани повече средства. Е, и сега още един въпрос, свързан с сътрудничество с държавите членки. Работите в много комитети на паритетна основа. Как е, оценявате нещата след една година? Работата по този начин ефективна ли е? е помага ли е, за вашата дейност или я затруднява и не е ефективна? Вие посочихте също, че вашата агенция ще трябва да изпълнява една нова задача и тук става дума за споделяне на отговорност, свързан с регламента за биоцидите, дали сега агенцията е включена в предложението на комисията във връзка с регламента за биоцидите. Сега знаем, че ние можем да научим нещо за този регламент, който ще дойде в бъдеще и за това вашият опит ще ни спомогне много, защото ние сме все още млада фирма. Благодаря. Сега давам думата а, а, на господин председателя на агенцията, за да отговори на тази нова поредица от въпроси. Благодаря ви насърчаване на иновацията, особено е, при вещества, които представляват е, особена тревога. Аз мисля, че е, ние вече имаме указания, че фирмите реагират на списъка от кандидатите. Така че става ясно, че на пазарите чрез е, сбора от данни става ясно дали тези 15 вещества се използват. Освен това сме уведомени, е, че има много дружества, мислят е, как да заменят тези вещества, докато чакат евентуално разрешение. Така че има положително развитие в, по, по този въпрос и е, тези инструменти показват резултат. Освен това, виждаме, че има и доста регистрации за нови вещества. В тази трудна финансова година е, фирмите проставляват да регистрират вещества, които ще излезат на пазара. По този начин е, директивата РИЧ насърчава всяка форма на иновация. Доколко гражданското общество е, взима участие, то взима участие по различен начин. Има много инстанции, където има публични консултации. Аз е, вече посочих тестовете върху животни. Е, но когато включваме вещества в списъка на кандидати за бъдеще и вещества, които ще бъдат ограничени, има много инстанции, където обществеността може да вземе участие в процеса и да изрази възглед. Освен това има и политика на акционерите, така че е, можем да е, вземем под внимание организации, които е, представляват широката общественост. Освен това, ние обнародваме или в най-скоро време ще обнародваме информацията, която ще наберем чрез регистрация. Това ще започне малко по-късно тази година, но най-вече следващата година. Много повече информация ще се събере е, по вещества, които широко се използват на пазара потребителите и е, техните организации ще могат да използват е, подобен вид информация. Има и друг въпрос. Сега, дали има е, достатъчно такси? Аз мисля, че казах, че е, нямаме причини да смятаме, че таксите не са е, на адекватно ниво. Всъщност ние събираме много по-низки такси, отколкото се смяташе в началото, защото имаме по-малко регистрации от неранна регистрация на настоящия етап. Но ние очакваме много по-висок е, е, обем от средства, които ще се набират чрез такси, когато наближи крайния срок. Аз мисля, че е изключително важно за дружествата е, да знаят е, точно кога е крайния срок. Крайният срок да не се променя непрекъснато, когато възникне и най-малкия проблем. Много е важно е, дружествата предварително да знаят крайния срок, е, за да могат да се подготвят, да си изработят кандидатурите и да се съобразят с закона. Аз мисля, че ние набрахме инерция тази година в опитите ни да убедим всички в Европейския съюз да се присъединят към е, процеса, да си подготвят документите и тази инерция не трябва да се губи чрез преразглеждане на крайните срокове. Естествено, аз оставям на вас да прецените дали ни трябва спешен план. Ние смятаме, че такъв план е необходим и работим по него. Е, колкото е, до е, Колкото до биоцидите, е, ние, е, работи, ние приехме да работим за бъдеще по биоцидите. Знаем, е, че до сега не сме получили средства за да работим по каквито и да било вещества извън директивата РИЧ. Ние се съгласихме да работим по биоцидите, но за да можем да се подготвим много по-добре за работа по биоциди, бихме искали колкото се може по-рано биоцидите да бъдат, включени в нашите промишлени приоритети. Сега, по сътрудничеството с държавите членки, казах, че то е ценно. Опитът е, е, до сега е положителен. На нас ни е необходимо да работим с държавите членки в Help Desk в подкрепа за малките и средни предприятия, но държавите членки трябва да работят и по директивата РИЧ и техните е, компетентни органи трябва да се свършат работата. За бъдеще им предстои сложна работа по оценка на веществата. Те трябва отдалече е, да започнат. Ние им помагаме за изработването на капацитет е, по директивата РИЧ и ние не искаме да се губят е, средствата, е, които са набрали при е, предварителната легислатура. Трябва ни е, по-доброто прилагане ще се осъществи само ако има връзка с компетентните органи във всяка държава членка, така че трябва сътрудничество и с тях. И бих казал, че до сега е, опитът е изключително положителен. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин е, директор. Кейс Дейвис. Благодаря, госпожо председател. Само исках да кажа, че тук току-що разбрах, че президентът на Чешката република е подписал Лисабонския договор. Крис Посет, бън новел. Благодаря за тази хубава новина. Очаквана, но все пак наистина приятна новина. Госпожа Франсуаз Гростет. Благодаря. Господин председател на агенцията. Може би ще се повторя с някои вече каза неща, но мисля, че наистина е важно да се наблегне на трудностите, с които се сблъскваме. Когато работихме по РИЧ, се старахме да не създадем бомба с часовников механизъм и мисля, че това е и задачата за напред. При все това, когато разискваме с големи предприятия, с големите химични предприятия, те ни обясняват, трудностите, с които се сблъскват. Без въобще да споменават целите на РИЧ или наложените като цяло цели в Европейския съюз, но те говорят най-вече за нуждите си да а, назначават на работа хора ко, на, с много високи квалификации, които да се занимават само с тези документи за регистрация по РИЧ. А когато се намираме в период на економическа криза, можете да си зададете следния въпрос. Дали тези предприятия могат да отделят такива финансови средства за задействането на РИЧ и дали тези средства нямаше да бъдат по-нужни другаде. За малките и средни предприятия въпросът е съвсем друг, защото аз лично говорих с големите предприятия. Те ми казват, правим всичко възможно, за да подпомогнем малките и средни предприятия, но така иначе те няма да успеят, поне всички от тях, да спазват рич в нужните срокове. Със сигурност вие а, полагате цялата си добросъвестност и наистина цялата си воля. Казвате, че наистина се правите всичко възможно за помощ, за да подпомагате предприятията чрез вашата агенция. Да, разбирам ви. Всяка държава членка също така разполага с собствена подкрепа. Но когато звъннем на този help desk, на това бюро за помощ на национално ниво, обикновено ни се отговаря само с юридически препратки. А за тази цел, моля, прочетете член Еди кой си, параграф Еди кой си и всъщност не ни дават никаква истинска функционираща помощ. Нашите малки и средни предприятия всъщност не могат да се възползват от хелпдеска ви. И именно за това мисля, че по-голямата част от инструментите и средствата, които сте изградили, са отново технократски, а не практически, за да отговорят на нуждите на предприятията. Мисля, че всичко е много сложно. И освен това се появява в контекст на економическа криза, когато основната тревога на нашите малки и средни предприятия е да оцелеят – а ние, от своя страна, още повече затрудняваме тяхното функциониране с искането да прилагат и то спешно РИЧ. Разбирам, че трябва да се спазват сроковете. Това е принцип, очевидно е, но трябва все пак да правим достатъчно гъвкавост, взимайки предвид настоящия контекст, и да не е, убиваме нашите собствени предприятия, защото в момента, в който нямаме никакви предприятия, вече няма да има нужда и те да се регистрират по РИЧ. Благодаря. Си, е, мадам е, Жута. Госпожа Юта Хауп има думата. Благодаря ви. Не, нямах намерение да се намесвам но когато чувам колегите, е, се чудя къде бяха, когато гласувахме директивата РИЧ. Е, това беше предишния мандат, е, но законодателството вече е влязло в сила. И затова бих искал да напомня на всички колеги, че групата, която тогава имаше мнозинство, има мнозинство и сега групата на Народната партия беше най-многобройна, така че вие сте гласували директивата РИЧ. Така че първо, ние работихме по тази директива. И е, второ, е, парламентът е, е съзаконодател. И когато кажа съзаконодател, знаете, че другия съзаконодател е съвета. Съвета също взе участие в е, решението за директивата РИЧ. Е, и в съвета е, мнозинството от правителствата също бяха с дясна насоченост. Така че резултатът е на лице. Сега директора на агенцията трябва да се занимава с целия поток, така че той просто прилага законодателството, към което ние сме се стремяли и заради това не трябва да подчертаваме какво не сме постигнали, а да видим какво е направил съвета, защото съвета гласува бюджета. Сега казваме да, на първо четене се гласува бюджета, в е, края на краищата е, сме е, приели предложението на комисията. В пленарна зала това също беше гласувано, обаче знаем, че при новото гласуване на бюджета ще трябва пак да се борим. И е, за това съжалявам, че Карл Хайнц Флоренц го няма. Той не е много доса, но сега го няма да чуе. Е, той, ако иска, е, може да говори с някои представители на съвета, за да си отворят очите и да отпуснат необходимите средства. И комисията трябва да го разбере а, няма. Аз, агенцията има все повече и повече работа, а, все по-малко средства. Сега, за биоцидите говорим. Ние знаем, че когато сме създали агенция с определена структура, и тя има някакви правомощия, знаете, че трябва с нов законодателен акт да се разширят нейните правомощия. Това не става така. Това не става така. Е, а освен това, ако се предвидят нови правомощи, трябва да се предвидят и нови бюджетни средства. Така че, ако колегите е, е, искат да се оплакват, да се оплачат на съвета и на държавите членки. Защото всяка държава членка носи някаква отговорност за това ние и предприятията ни е, да си е, изпълнят е, е задълженията по директивата РИЧ. Съжалявам, че се ядосах. Трябваше да запазя спокойствие, но просто, просто не можах да се въздържа. Скъпи колеги, наистина понякога направо не ви разбирам. Е, е, винаги е, съм умолявала за нещо тук. И вчера говорих пред е, управителни съвети на химически предприятия, но не чух никакви критики, е, за това исках да го кажа. Ако няма повече въпроси, е, господин директор, бих искала и аз да задам въпрос с ваше разрешение. Бих искала, че съм почти съгласна с това, което госпожа От е, току-що каза. Разбирам затрудненията на предприятията. Е, все пак трябва да напомним, че тази директива е важна, че тя е важна за нашите съграждани, е, за общественото здравеопазване и както за опасността, така и напредъка, който може да се постигне благодарение на тази директива, чрез заместители. Така че въпросът е какво да направим, е, за да е, спазим директива, която ние сме гласували и как вие ще изпълнявате задълженията си? Thank you for this. Благодаря. Благодаря. Мисля, тук имаме няколко различни мнения по това как всъщност да помагаме на различните компании. Мисля също така, че имаме и представители на индустрията, които са тук в тази зала и слушат в момента. Ние сме агенция, която работи ръка за ръка с индустрията. Всеки ден. Ние разискваме на всеки две седмици с представители на индустрията. Не мисля, че има друга агенция, която да прави това. И да се опитва толкова много да разбере какви са нуждите на индустрията и да им помогне толкова много. Ние харчим и използваме много наши средства в тази си цел, за тази си цел. Ние се опитваме да им дадем всички нужни насоки, ръководства, за да могат те да се справят. А също така приемаме, разглеждаме коментарите, които те са ни дали в отговор и не пестим усилията си да постигнем възможно най-много относно помощта, която оказваме на различните компании. Това включва също така контакти с малките и средни предпри... предприятия и гражданско общество. Ние непрекъснато ги каним на нашите заседания. Опитваме се да ги да вземем предвид възможно най-много от тяхното мнение. Аз лично непрекъснато се стремя да видя има ли елементи, по които можем да направим повече. Знам, разбирам, че економическата ситуация е трудна, разбирам техните проблеми. Това със сигурност ще доведе до някои големи загуби, но ние се опитваме да имаме проактивни действия и да дадем нови инструменти на индустрията, за да им помогнем. Опитваме се да се сътрудничим още повече за тази цел и също така се опитваме примерно да пишем а, на различните асоциации за да не се стига до там, че предприятията да, имат, да нямат достъп до данни, така както беше споменато. Относно националните хелпдескове или е, бюра за помощ, ние, както вече казах, сме ги обучавали и се опитваме да ги обучаваме да се справят с различни практически ситуации. Надявам се, че другия месец след това обучение те ще могат да бъдат по-полезни. Целта е да могат да дават конкретни отговори на въпросите, които получават. А, също така, да могат тези хора да ни предават на нас на по-горно ниво въпросите, на които не могат да отговорят. А ние сме в контакт с комисията и ако въпросите са от правно естество и са свързани с имплементацията, с прилагането на РИЧ, разбира се, ще дискутираме с комисията. Тя винаги ни е помагала. И се надяваме да разрешим този проблем в едни нормални срокове. Мисля, че отговорих по този начин на въпроса освен на въпроса за интелектуалната собственост. В този контекст, да, ние ще защитаваме интелектуалната собственост, доколкото законодателството ни дава на съответните инструменти. Ние винаги сме зачитали и нуждата от сигурност в тази област. И ние също не пестим усилията си в тази област трябва да сме сигурни, че нашата система винаги, винаги ще бъде сигурна. Благодаря. Добре, господин директор, благодаря ви е, най-сърдечно за подробните отговори на многобройните въпроси. Виждате, че нашата комисия проявява голям интерес към е, работата на вашата агенция. Аз мисля, че ние с Гидо Саркони и а, господин Насауър печелим а, две нови лица, които ще а, поддържат контактите с вас. Отбелязахме също, че ни поканихте да се запознаем с вашата работа на място. Със сигурност това е покана, която а, ние в бъдеще ще изпълним. Пожелаваме ви всичко най-добро, защото вашата агенция, както казах, е от основно значение в екологичната политика на Европейския съюз, така че до следващия път в тази комисия желая ви всичко най-добро по пътя от дома към Хелзинки. Така, скъпи колеги, сега стигаме до точка 5 от дневния ред тук беше отправена покана към една друга важна агенция, И то по-специално към Европейската агенция за околна среда в Копенхаген. И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 Казвам сърдечно добре дошла на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда Жаклин Маклейц и нейните сътрудници. Е, на тях също казвам добре дошли в Комисията по околна среда. Приветствам сред нас също господин Удафон Холцберг, е, заместник е, член на управителния съвет и той е посочен също така от парламента. Госпожа Маглет е една е представител на една от най-старите агенции в Европейския съюз и е, тази агенция има е, за задача да предоставя добра информация, която ни е необходима във връзка с поддържане на чистотата на въздуха, на водата. Е, също така една сателитна система беше изградена, за да ви е, бъде оказана помощ за събиране на повече е, данни. След няколко седмици ще и бъде конференцията в Копенхаген и също така в тази връзка искаме да ви благодарим за данните, които ни предоставяте за тази огромна конференция, в която ще участваме. Естествено, ние проявяваме интерес към всичко, което ще ни разкажете за работата на вашата агенция, къде са вашите проблеми и така давам ви думата. So, thank you very much, благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да бъда тук при вас. Много от вас вече считаме едва ли не за приятели. И наистина се радвам изнапред да работя с вас за бъдеще, да създам нови приятелства, разбира се, с новите хора, които за първи път виждам. Дори и за тези от вас, които познават вече агенцията, нека се пак да кажа каква е нашата мисия, защото като си им предвид законодателството, така да се каже, нашата дейност беше пренаписана с цел да се ориентира към бъдещето. Първо става въпрос за устойчиво развитие. Целта е да се постигнат значително подобрение, измеримо подобрение в околната среда на Европа и е също така да имаме достоверна, подчертавам, достоверна информация, която да даваме на нашата общественост. И също така да увеличим загрижеността за околната среда в Европа и в света. Разбира се, ние разчитаме на съвместната работа с парламента, ще работим заедно. Още веднъж казвам, че тук имам персонал. Обикновено ние сме най, в най-крайните редици. Почти винаги има персонал от нашата агенция на вашите заседания. И те после идват и ми казват за какво е ставало на въпрос. И съответно, ако е имало въпроси в парламента, ми ги задават. Нека да се спра на два основни елемента – Първият относно климатичните изменения и бъдещата среща в, на върха в Копенхаген. И второ, доклада за околната среда. Искам да кажа, че в шестата програма за околната среда е включена голяма част от пакета за околната среда, за която се говори. Остава 42 дни до срещата в Копенхаген. Има вече в заседание в Барселона, която това, тази среща в Барселона естествено се, се интересува и от въпросите на Копенхаген, но разбира се, има още много да се върши. Какво се прави в цялата тази огромна, този огромен набор от конференции, срещи, конвенции и така нататък? ние имаме за цел да дадем информ... информация на различните власти относно промените, а също така и да изготвим доклади. Това е също важно, за да може Европейския съюз да може да отговори на основните си цели, трябва да има точни данни. Първо, Първият доклад е за съгласуване с Конвенцията на ООН за околната среда. По този въпрос се казва, че а, е, Конвенцията на Европейския съюз при 27 страни членки всъщност отговаря на а, това, което сме, сме си поставили като критерии и постепенно се наблюдава спад на емисиите. През август 2009 година т.е. виждате скорошни данни, имаме 10,7% спад спрямо 1999 година. Ние, а, се спра... Ние а, разпределяме отговорностите си. Европейския съюз с 15-те страни членки а, постигна спад от 8% и Нашите емисии в момента представляват около 10,5% от световните емисии. Да, може би ще се изсмеете тук, че това, което Европа прави, не може да продължава така, в смисъл сами, тя да продължава да работи самичка. И че ние имаме, ние сме си набелязали много строги цели и трябва да ги спазим, дори и да ги наскочим. Но мисля, че на хората ще им е по-лесно да, като ви кажа, какви, да разберат, когато говорим за емисии на глава от населението. От, нека да сравним с 2007 година. Ние сме намалили цифрите от 11,5 и 8, извинете, на 10,5 тона въглероден диоксид. И Имаме естествено какво да правим още, но със сигурност виждате емисиите намаляват и правим каквото можем. И тази цифра е със сигурност много по-ниска от средната 15 тона на човек на глава от населението за индустриализираните държави. Виждате, че ние променяме нашия тип индустрия. И искам да кажа, че поне за сега транспорта е най-големия замърсител. Именно за това искам да се обърна и към колегите от Транспортната комисия и целият транспортен сектор. Също така, нека да не забравяме, че имаме увеличаване на авиацията, на въздушния и морския транспорт. Именно с това имаме увеличаване на емисиите и там на 6%. Само благодарение на такива пълни данни ние можем да видим на къде отива Европа. Преди 10 години започнахме да отбелязваме данните и имахме едва ли на един по-скоро негативен подход, защото протокола от Киото беше един много, една много далечна перспектива. Но сега 10 от 15-те държави членки вече през 2009 година са готови да отговорят на целите на протокола от Киото. И миналата седмица започнахме инициатива и мисля, че почти всички държави членки на Европейския съюз ще постигнат целите на Киото определено се намираме в много важен момент, ключов момент. Европа като цяло може да каже, че сме се справили с поетите ангажименти. И съответно ние създадохме веб е, страница, веб база. Можете да погледнете малко повече цифрите. И нека да продължим и нататъка. Много от вас със сигурност си мислят, е, че а, климатичните промени засягат определени части от света. Но ако погледнете резултатите от тези промени в Европа, със сигурност ще видите, например, доклада за Алпите. Там има много отрицателни неща, които са споменати, най-вече за големите промени, които настъпват в биоразнообразието, в климата и за това какво ще стане, ако не направим нещо а, за да се справим с предизвикателството с, с климатичните промени в Европа. Искаме евентуално да нямаме по-високо затопляне от 0,8 градуса но в арктическите зони затоплянето се удвои. Говорим за двата градуса, което ще бъде цел, т.е. да няма покачване на температурите над 2 градуса. Но нека да ви кажа, че след като вече имаме 1 градус затопляне, виждате как то се отразява върху всички наши сектори, земеделие и така нататък. И много е вероятно за напред да отидем отвъд този един градус. Но, нека да ви кажа, ние сме в много язвима ситуация в различните райони. В някои райони имаме суша, в други наводнения, а в райони като арктическите и средиземноморски, например, програмите по адаптиране ще протекат много сложно. Ако погледнете, например, Средиземноморския район, ще видите, че има 20% по-малко дъждове, отколкото 10 години преди това. За изминалите 15 години дъждовете са спаднали. Увеличили са се много повече природните катастрофи. Близо 90% от настоящите природни катаклизми са свързани с климатичните промени. И а, също така голяма част от економическите загуби са свързани с а, климата. Виждате, че в арктическите райони а, ледът се стопява и загубата на ледените шапки е вече 64%. Това е невероятно висока цифра и цялата фауна и флора в тези региони са, е, е заплашена. Трябва да включим този начин на мислене във всички наши политики и да се опитаме да се адаптираме и да развиваме политиките в тази насока. Със а, сигурност вие ще имате много силна делегация, в това съм сигурна. И на срещата на 15-те. И, както вече казах и преди това, Европа е наполовина а, на пътя на тройната цел 20-20-20. Но ние също така евентуално решихме да намалим с 30% емисиите. И искам още веднъж да приветствам това, което парламента каза относно за високите цели. Но тук всъщност основният проблем е, е международното сътрудничество. Климатичните промени ще, е, ще се подобрят само ако се сътрудничи в международен план. И от моя страна, аз лично бих желала, примерно, да подпомогнем всички да разберат как трябва да се намерят решенията. Например, каква да е устойчивата енергия, как да се дефинират зелен, да се дефинира зелената економика, зелените работни места. Мисля, че това трябва да се направи. Може още много да се върши в областта на терминологията, така да се каже, за да се формира новата економика. И тази среща на 15-те няма да бъде последната ни дума в тази насока, в насока за, за борба с климатичните промени. Но нашата агенция остава готова, когато се наложи, да помага с контрол, с доклади, с каквато и да била помощ. И мисля, че хората реагират като цяло, когато имат информация на свое разположение. И що се отнася до пакета климат и енергия, мисля, че трябва да дадем информацията както на държавите членки, така и на отделните граждани, за да могат те да разберат как всяка една технология може да промени нещата. И а, ние за това се сътрудничим с много агенции, с много индустрии, за да се насърчават новите технологии, нови партньорства в цяла Европа. Целта е да подпомогнем на всички да разберат кога и как ние печелим. Искам също така да кажа, че по време на срещата в Копенхаген, разбира се, ви насърчаваме да се сътрудничите с хората на агенцията и ще се радваме да изслушаме различни мнения. Моля ви, съответно, ако има допълнителни, жела... допълнително желаящи да, за, да говорят с нас, моля, кажете ни, за да можем ние да направим всичко възможно да улесним вашия престой в Копенхаген и а, да улесним сътрудничеството ни определено сътрудничим и по въпроси на емисиите и на океаните и също така устойчивото развитие. Ние се опитваме да изградим един световен интернационален калкулатор на това как да измерваме емисиите и климатичните промени. Още веднъж искам да направя няколко коментари за, по програмата за 2010 Нека да не забравим, че 2010 година ще бъде Международната година на биоразнообразието, но все пак ви подкамвам да погледнете всички доклади по този въпрос. Има такива редовни на всеки 5 години. Но тази година нещата са по-различни, защото има много повече участие от страна на различните страни. Знам, че за тях Изпълнението на задачите е трудно и се надявам, че вашите действия ще съвпаднат с предвър... действията на Комисията за подготовката на оценката на шестата програма по околната среда. И ще се радвам също така да ви докажем, че нашата програма действа. Надявам се, господин председател, уважаеми членове на комисията, че нашето сътрудничество ще продължи и Моето присъствие тук го считам като начало на това съвместно сътрудничество. Искам да приветствам господин Кобранди. Той вече заяви участие за срещата на 15-те и разбира се всички сте добре дошли да дойдете при нас и да изкажете своето мнение. И аз лично също ще съм щастлива да ви приветствам лично, ако съм там ако мога. Благодаря. Благодаря, госпожо Маглет. Вие казахте, че имате тук стари приятели, а вероятно ще спечелите и нови. И е, тази комисия подкрепя линията, която вие поддържате. Ние работим също в тази насока. Вие посочихте нещо интересно, именно, че имате контакт с агенцията за е, космически пътувания за за също така и с капитани на кораби е, и е, всъщност е, и пилотите на самолети и капитаните на кораби са сред природата и могат да видят неща, които ние няма как да видим и за това е много важно да се знае кой всъщност установява тези климатични промени. Вие казахте промяна на климата 0,8 градуса Целзий. Нещата тук не се променят много, но в Арктика нещата са доста по-драматични. Там затаплянето е двойно по-голямо и тук във връзка с Конвенцията за Арктика мога да посоча само, че има една радостна новина. До сега е, на тези заседания, свързани с е, конвенцията, са участвали само отделни държави, а сега е, и Европа като цяло. Дания, Швеция, също Русия, САЩ, Канада е, до сега Европейския съюз обаче не е имал е, съвещателен глас и за това е, е интересно как в бъдеще ще можем заедно да опазим Африка. Сега ние посочихме и господин Карбранди, той иска да вземе думата. Е, всъщност аз съм контактното лице е, на тази парламентарна комисия с Агенцията по околна среда. Е, всъщност ние обядвахме заедно с госпожа Маклейн и едно от нещата, които обсъждахме, беше дали нашата комисия използва Агенцията за околна среда по, достатъчно добър, по достатъчен начин. И госпожа Маклейн каза, че някои индивидуални членове да, но би било добре, ако парламентарната комисия комисия като цяло и индивидуалните членове използват агенцията по по-ефективен начин. И за това бих искал да поканя госпожа Миклайн да обясни на комисията първо, какво би могла агенцията да направи за нашата комисия като цяло и за индивидуалните членове? Имам и друг въпрос. Аз съм убеден, че единственото решение за климата е технологията. Развитието на нови технологии и разпространението на технологията. И затова бих искал да попитам госпожа Маклейн, дали тя има някакви идеи за това как да ускорим развитието на технологиите и как да ускорим тяхното разпространение по цял свят. Последното, което искам да кажа е, че е, чух, че е, е, Европейския съюз като че ли изостава в развитието на нови технологии и за това се чудих, вярно ли е това? Дали някои страни като Съединените щати, също така Китай не ни изпреварват. Искам да чуя отговорите на тези въпроси. Благодаря, господин председател, господин Зебер говори. Искам също да, за това, че ми давате думата, както чух от преждеговорившия, за нас би било желателно контактът между вашите експерти и нас да стане много по-тесен и да се потърсят практически форми, за да не трябва да търсим информация, а просто да ни бъде оказвана помощ с информация, когато хората изготвят доклади, да разполагат с база базисна информация за това. Наистина това сътрудничество трябва да се задълбочи, защото когато сте в ежедневната политика, не винаги сте в състояние и желаете да използвате дълги комуникационни канали, т.е. непреки комуникационни канали. И за това аз искам да ви помоля да проверите какви възможности за подобряване на тези контакти има, какви конкретни предложения могат могат да се направят, в частност за подобряване на комуникацията, в момента нещата не са много задоволителни и затова бих искал да се извърши необходимото проучване в тази насока. По отношение на промените в климата, всички знаем, че тази глобална средна температура е, нараства и е, също така нарастват и е, стайностите на въглеродните емисии и дали има причинна връзка. Това е въпросът. И на този фон искам да се провери какви изводи могат да се направят. Мисля, че на първо място вашата агенция трябва още веднъж да подкрепи всички усилия, свързани с изследванията, с изследователската дейност и ако ние да стигнем до някакви резултати, ще трябва да проучим все пак дали може да се правят такива големи намеси в стопанския сектор. Сега, що се отнася до различните климатични въздействия и влияния, тук трябва да проучим също нещата и да бъдем по-гъвкави, а що се отнася до подкрепата, която може да ни окажете с предоставени научни данни, този аспект във всички случаи трябва да се вземе предвид и още веднъж посочвам, че съществува необходимост, потребност от такива данни. Благодаря. Елит Естрела. Благодаря ви. Аз също бих искала да изпочна изказването си с благодарност към госпожа Маглейт за казаното пред нас и за оптимизма, който изрази във връзка е, с надеждата, изразена в разпоредбите от протокола от Киото. Бих искала да споделя е, нейния оптимизъм във връзка с очакванията е, от конференцията в Копенхаген. Но, когато напомнихте, че всички държави членки ще спазят е, разпоредбите от Киото, е, с изключение на една. Е, кой Европейски съюз имахте предвид? Европейския съюз от 15 члена или от 27 члена? Защото в последния доклад се посочва, че само 4 държави членки през 2006 година са постигнали целите на Киото че три е, далече от постигането на тези цели, колкото до всички останали, е, те се надяват или поне полагат усилия, за да постигнат тези цели. Е, година по-късно Очевидно положението значително се е подобрило. Е, естествено, е, ние от със сърце се надяваме това да отговаря на действителността и че е, можем да погледнем с по-голяма вяра в бъдещето напред. Имам и въпрос за обновяемите енергийни източници в европейски план. Бих искала да чуя дали разполагате с данни за напредъка, е, който е постигнат спрямо последния изготвен от вас доклад. Говорихме и за транспорта, говорихме и е, за относителния е, дял на транспортните средства в емисиите от въглероден двуокис. Бих искала да чуя дали е, сте отбелязали някакъв положителен напредък тук. В е, предходния си доклад е, вие бяхте предвидили прогнози за намаление от 20%, което означаваше, че трябва да се сложи край на всички емисии от транспортни средства в Европейския съюз. Учените казват, че това не е достатъчно. Така че аз смятам, че е невъзможно такова драстично намаление да се направи. Емисиите от транспорта.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 от направения избор да се намалят на всяка цена в Европейския съюз емисиите на въглероден двуокис от е, производствените предприятия. Нека да не забравяме, че това ще предизвика допълнителни загуби на работни места. Десетки хиляди работници е, вече нямат работа, защото сме е, упражнили прекалено силен натиск не само на италианските предприятия, но и защо на европейските предприятия. Ние като депутати всеки ден приемаме представители на малки и средни предприятия и всички, абсолютно всички без изключения, е, ни заявяват, че така ще се затворят нови предприятия, които просто ще изнесат производството на друго място. Вие говорите, е, че намалението не е недостатъчно спрямо 90-та година. Е, това се дължи просто на факта, че много предприятия са изнесли производството и сега замърсяват други държави. Но ние сме загубили работни места. Предполагам, че го осъзнавате. Защо не говорите за това? Защо за тези частично положителни данни за Европейския съюз за намалението на емисиите не отчитате категорично отрицателните данни е, за отсъствието на предприятия, които са загубили тяхната конкурентоспособност? Вие говорихте за красивата резолюция, от, гласувана от тази комисия, е, че била гласувана с единодушие. Но е, част от моята група гласува отрицателно отрицателно. Е, и ще ви кажа защо. Защото е, ние даваме 30 милиарда годишно не на развиващи се страни, не на страни, които сега излизат на пазара, които ще ни бъдат допълнителни конкуренти. Искаме просто тези 30 милиарда да ги дадем на нашите предприятия, за да намалят емисиите, е, без обаче да съкръщават работни места. Ще има по-малко емисии в Европейския Европейски съюз, но повече е емисии на друго място. Това е политическа линия, е, с, с която делегацията на Северната лига от Италия не е съгласна. Трябва да кажете това и на хората, които са се загубили работните места. Естествено, че ние мислим доброто на околната среда и винаги сме и му мислили доброто, но все пак трябва да има някакви граници и да си зададем въпроси. Дали в момент, в който около 30% от трудещите се в Европейския съюз не могат да свържат двата края месечно. Дали е, трябва да продължаваме да упорстваме и да губим предприятия, които създават работни места? Благодаря, колега Роси. Мисля, че фирмите, които сега закриват своята дейност, е, правят това по-скоро за спекулациите по борсите и банките, а не заради нашия пакет за опазване на климата. Така че е, тук е, трябва да се посочат и онези, които са виновниците за тази голяма криза и се надяваме, че 2013 година това всичко ще е минало и ще е, имаме друга ситуация, а в Копенхаген САЩ, Япония, Китай, Индия ще участват по-активно за е, Европейския съюз, това е критерий да се стигне до 30%, въпреки че е, учените твърдят, че 40% могат да се постигнат, но все пак е, ние ще трябва да се съобразим с реалностите, какво Европа може да понесе като място за стопанска дейност. Сега искам да дам думата на господин Арзенис и след това вие, госпожа Маглет. Благодаря, господин председател, госпожо Маклейн. Радвам се отново да ви видя в парламента. Искам също така да благодаря и за вашата презентация днес, но също така и за изключителната работа, която свършихте за Алпите. Определено наистина резултатите и всъщност последствията от климатичните промени са наистина шокиращо силни, дори и в Европа. Искам също така да говоря за черният въглерод. Така наречен черен въглерод. Той се произвежда от, той е като резултат от използването на дизел. Говорихме също така по този проблем във връзка с Хималаите. Той е този черен въглерод предизвиква бързото, страшно бързото пене на ледовете. Нещо, което засяга над 20% от човечеството, живееще в тези райони. Засяга също така е, снабдяването с вода на големите реки, като Янце, Ганг и други. И този черен въглерод по неизвестни причини е, не е включен в споразумението, бъдещето евентуално споразумение в е, Копенхаген. А той е много голям замърсител. Имате ли данни дали евентуално предложението за, изклю... за включване е, на този черен въглерод в вредните вещества ще бъде включен в споразумението за Алпите? Госпожо Маклейт, благодаря. Ще се опитам да отговоря на всеки един въпрос, доколкото ми е възможно. Разбира се, има няколко общи точки, които искам да засегна. Как можем да бъдем по-актуални и да имаме по-директна комуникация? Мисля, че това разисквахме и на обяд винаги оставаме на ваше разположение за всякакви специфични изисквания за информация. И а, виждате, стараем се да присъстваме на всички ваши заседания. Моля, целта е тук наистина да ви накараме да почувствате, че сме близки до вас. Ние също така се опитваме да видим как с секретарията да осъществим тази дейност и да видим как да сглобим мозайката от отделни парчета анализ. Много често също се събираме да обсъщаме информация, която е събирана от други източници. И съответно се опитваме да видим какви а, трябва да са тези други източници. Но нека, нека да, да да ви кажа, че определено бих се радвал да имам възможно най-много информация от всички страни. Нека да се справя на проблема за технологията. Технологиите. Няколко души засегнаха този въпрос. Миналата седмица имаше среща на върха с, с Съединените щати и естествено се заговори за технологии. Стана много ясно, че равновесието идва в технологиите, идва най-вече от това какво се харчи за военни технологии и за, а, и за граждански технологии. Но, нека да ви кажа, че, например, Съединените щати отделят много повече средства за военни технологии. Но пък понякога военните технологии са много целенасочени, което позволява много бързо напредване. Има също така много други страни, които работят по нови технологии извън Европейския съюз. Господин Роси говори много разпалено, оценявам това. Но ние работим и обсъждаме тези технологии с големи компании като Siemens и други. Те всички са съгласни, че се опитваме да направим голяма крачка напред. И а, те се опитват също така да подпомогнат и решаването на европейски проблеми, например устаряваща инфраструктура, която вече не е адаптирана за новите условия и развитието на нови технологии, например телекомуникациите, на енергийните технологии, които трябва да се включат в инфраструктурата, било то възобновяваме енергийни източници и други. Имаме нужда от тази ключова стъпка в цялата фундаментална инфраструктура, във всичките нови технологии. Но разбира се, ще има разлика във времето от създаване на тази технология и а, прилагането и на практика, първо разпространението и до всички държави членки и после вече прилагането и в ежедневния живот, например в економиката и в заедостта. Но къде е ролята на нашата агенция? Мисля, че можете да я видите, като си представите какво ще загубите, ако нямате ясно законодателство за околната среда. Например, спестените средства за здравословна, за, здраве, близо 46 милиарда евро – това е във всички оценки на състоянията. И това ми казва, че а, хората, било то на пълно работно време, на време на заетост, те всички имат нужда да знаят, че околната среда не се влушава, нейното е състояние не се влушава, защото едно природно бедствие само ще навреди още повече на тяхната заетост. Целта е и без друго в такава една тежка економическа криза, да не правим така, че екологичните условия да влушават още повече ситуацията. Много общини се, е, вече се обръщат към е, устойчиво устойчива економика и осигуряване на собствените си нужди, мисля, че в това отношение считам, че има много повече потенциал в системата да осигури устойчиво, устойчива заетост в дългосрочен план, но за тази цел трябва да имаме нова инфраструктура и нови начини за борба с климатичните промени. И нека да се спра на взаимно свързаността мога да кажа, че определено някои държави членки определено имат проблеми с някои насоки. Но причинно-следствената връзка не е равнозначна. Реакцията на хората в цялата, по цялата планета по време на индустриалната епоха доведе до увеличаване на емисиите газове в атмосферата. Вярно е, че а, мнение има много и че дори днес някои хора могат да ви кажат, че света е плосък. Но нека да се обърнем към чисто научните факти и да видим какво причинява световното затопляне. По въпроса за така наречения черен въглерод, да, сътрудничим си с голям брой учени в световен план, не само в европейски. И това неравновесие в газовете засяга и тези газове, като черни въглерод, като различните дребни частици, но тези но последствията от тези газове са сравнително малки спрямо другите парникови газове, които ние изхвърляме в атмосферата. При все това, ако имаме големи количества от черен въглерод, наистина този газ може да доведе до големи проблеми в някои райони. Например, в Хималайте, както казахте, и в арктическите области. Но мисля, че много това, което се случва в Хималайте, например, се дължи също и много на общото климатично затопляне. А това, което се случва в Хималаите е много тясно свързано с това, което се случва в Амазония, например. Нещата са свързани. И но в момента учените ни казват а, такива евентуални резултати, такива тежки последствия, които се надяваме никога да не се осъществят. Но още веднъж това беше просто пример, за да ви кажа до каква степен нещата са свързани. Относно Киото, да се върна на въпроса на госпожа Естрела. Да, прави сте. 27-те държави членки е, и докладите от е, тяхната съвместна дейност всъщност са най-позитивни. Ние направихме инструментите от Киото достъпни, държавите членки ги използват, имаме споразумения и именно така постигнахме нашите цели от Киото. Но мога да ви кажа, че на практика ако погледнем инсталациите, ще видим, че се изгражда все повече ефективна инфраструктура, било то в енергийния сектор, било другаде. И ако погледнете някои други проекти относно въглеродните емисии, ще видите, че и там се случват нещата. Но трябва да се изгради връзка между лидерите в тази насока, лидерските индустрии и също така сектори, които са по-изостанали. Тези индустрии обаче не трябва да търсят решение само за себе си, използвайки инструментите от Киото, а трябва да търсят общо валидни решения. Ние оставаме оптимистично настроени, защото можем да видим данните в отделни страни, но също така разполагаме с споделяне на отговорността и имаме пакет, по който да можем да говорим. Това също вече е нещо. Мисля, че отговорих или поне се постарах да отговоря на всички ваши въпроси. Ако съм пропуснала нещо, моля ви, кажете ми. А, да, забравих да кажа за това как се разпространяват новите технологии. Ако ме попитат днес къде инвестират европейците в технологии за ниски нискоемисионни индустрии, ще кажа, че ние не сме единствените. Неща се случват по целия свят в Япония, в Южна Корея, но това, което се случва в Европа, не се случва никъде другаде, защото няма е, такова законодателство. А днес има големи компании, които се събират да работят заедно, за да изградят решения от началото до края. Например, производство на технологията, това как тя ще се прилага в, примерно, в инфраструктурата, в транспорта и при гражданите. Това е нещо ново. Европейците са единствените в това интегрирано мислене – и ние трябва да имаме законодателство да го подкрепя, защото поне до сега не сме направили достатъчно в тази насока. Именно за това мисля, че трябва да отделим повече време, за да помислим какво ще ни донесе тази интеграция относно за енергийната ефективност, за водната ефективност и разбира се като социо-економически печалби. Благодаря, госпожо директор. Сега дам думата на Карл Шлихтер. А, благодаря ви още веднъж за това, че дойдохте. А, аз а, няма да споделя оптимизма и по данните, които ни съобщихте. Имам един въпрос. Правилно ли казахте, че само една страна не спазва целите от Киото? Може би правилно не ви разбирам. Примерно Австрия миналата година 24%, е Финландия 10%, Ирландия 11,5%, е, Италия 13%, Люксембург 26%, Португалия 9% и Испания 37% е, далеч от целите. Какви са целите на тези страни да се впишат в критериите на Киото и какви мерки е, възнамерявате е, да приемете, за да е, променят те националните си правила? Как могат да постигнат те целите от Киото? Е, защото трябва преговорите в е, Копенхаген да бъдат на ниво. Сега, е, колкото до общото намаление на въглеродния из 99-та година, намалението в Германия е по-голямо, отколкото Европейския съюз с 15 члена. Защото в Германия има политика за, намалява, за обновяеми източници и защото залязва промишлеността в източна Германия. Защото какво е намалението при положение, че работата си тече нормално? предвид това, че в източна Германия има много голямо намаление на промишленото производство и рецесията. Изобщо как ще е, е, постигнем намалението. 99-та година е добра година за съпоставка, но трябва да направим много повече, за да постигнем целите си, защото пътя, който ни остава, ще бъде много по-труден от този, който сме извървели. Е, вие казахте за вносни продукти 10,5% е, от общата емисии. Обаче, ако се сметне вноса, ще се види, че намалението е много по-голямо, защото има голямо потребление е, в Европа. Има отрасли, които не са включени в Киото, а те е, нарастват. Съжалявам, че ви отекчавам, но просто преди да е, отчитаме цели, трябва да видим какви проблеми стоят пред нас. Благодаря ви. Золтан Баксо. Stavros Dimas biztos úrral lesz megbeszélés. És a mostani napi rend is úgy tűnik, hogy... Така. Виждам в дневния ред, че много точки са свързани непряко помежду си а, чу, е, така, много е важно да чуем толкова важна информация от генералния директор. Е, емисиите е, в Европейския съюз с 27 страни са спаднали с 20,7% 99 година. Това не се дължи само на индустриализацията в новите държави членки, защото, както вие казахте, не трябва да забравяме, че Европейския съюз създава 10,5% от глобалните емисии. Няма местни решения за глобални проблеми. 10,5% показва, е, че Европейския съюз може да предлага само местни решения. Е, когато обсъждахме проекто резолюцията на Европейския парламент е, по срещата в Копенхаген, 7 от 10 взели думата говориха за отговорността на Съединените щати. И заместник председателя направи много хубаво предложение тогава в Страсбург и каза, че има различни различно отношение е, между е, американската общественост и американската администрация. И е, може би това предложение трябва да им се изпрати с имейл, но ние сме пряко избрани от европейските граждани и ние ще имаме много голяма делегация в Копенхаген. Тази делегация на Европейския парламент е, ще бъде силна, ако постигнем добри резултати. Е, цел от намаление от 20% беше амбициозна на времето, но е, решението не е да се вдигнат те до 30%, което искаме да направим. Не, възоснова на нашите постижения, Европейския съюз има морално основание да каже в Копенхаген на Съединените щати също да намали своите емисии. Силна делегация от Европейския парламент предполага силни очаквания – Не искам да насилваме Съединените щати, но просто да им кажем, че трябва техните емисии да бъдат намалени. Благодаря ви. Да, госпожо председател, госпожо е, директор, с удоволствие се запознавам с вас. Като новоизбран Европейски парламент ще работим е, с удоволствие с вас. Госпожа Лепаж, както и аз сме депутати от голям избирателен район в северо част на Франция. Вашите познания ще ни бъдат необходими, е, защото в Франция учени, които за малко не станаха министри, е, са е, уви, на обратното мнение от това, което вие казахте по време на първото ви изказване, както и на второто ви изказване. Така че са ни необходими познанията, които вие разгръщате като директор на агенцията. Искам да ви задам четири въпроса. Първият е кратък. За тези два градуса – тук пред очите ми са заключения на съвета на министрите в Брюксел преди няколко дни, 29 и 30 октомври. И непрекъснато се подчертава волята на Европейския съюз за целта от 2%. Е, градуса. Е, това, което вие казахте, 0,8% е, градуса увеличение през последните години. Как може да се направят по-точни предложения, за да има 2 градуса не от сега, а постепателно как ще се стигне от 0,8 до 2 градуса, за да се е, възкреси научната истина. На второ място, е, по време на това заседание на министрите, е, се е посочило, че трябва да има институционална рамка, която да се изработи преди финансирането и Европейската конституция ще създаде някакъв форум под егидата на ООН. Агенцията, която вие ръководите, как ще се впише в подобна рамка, е, как ще управлява заедно с нас, за да можем да приложим всички знания, които е, вероятно притежавате и които е, демонстрирате. Третата точка, на която искам да се спра общественото финансиране. Съвета на министрите е обсъждал тази точка преди два дни. Какво мислите вие по този въпрос? Важно е да ни го посочите, е, защото колегата Роси зае доста странна позиция и се е, е, радвам, че Йолайнен даде много уместен първи отговор на казаното от него. Но все пак е ясно, че трябва да има международно обществено финансиране, да се вземат предвид и развиващите се страни, за да може развитието да бъде балансирано. Идеята за обществено финансиране е, във вида, в който е обсъждана на среща на държавните глави в Брюксел минал седмица, е, но трябва да има и частно финансиране. Какво ще ни кажете по тези четири точки? Така, благодаря Жил Парньо. Е, Ван Бремт. Благодаря, господин председател. Аз е, първо искам да благодаря още веднъж на госпожа директора. Тя ни поясни е, каква е тяхната дейност, прояви много оптимизъм в е, своето изложение и аз се надявам този оптимизъм да бъде в Копенхаген. Но все пак, за да бъда сигурна, че съм разбрала правилно, искам да задам един въпрос. Без една всички стари държави членки на Европейския съюз са постигнали целите от Киото, независимо от економическата криза. Тоест, когато след време имаме отново економически растеж, тогава няма да имаме проблеми, но въпреки това ще спазваме протокол протокола от Киото. Аз се надявам, че съм разбрала правилно, защото за мен това е от решаващо значение. То би означавало за мен, че сме постигнали една важна цел, а именно економически растеж, съчетан с амбициозни екологични цели, също и по отношение на въглеродните емисии. И сега искам да посоча още нещо, което за мен представлява голямо предизвикателство, дори и да не съм толкова песимистична скептично настроена, както останалите, що се отнася до индустрията. Аз смятам, че нашите големи предприятия проявяват готовност с съответна технологична помощ да извършат големи проблеми, промени. Но в транспорта нещата изглеждат по различен начин. Вие самата казахте това. Аз бях пет години министър на транспорта и имах чувството, че тичам срещу стена. Нищо не се променя там там в менталитета. Например, е, в е, обществения транспорт, е, да, там има някакви промени, обаче в товарния транспорт аз просто имах чувството, че сме седнали върху една спирала и тя не се движи в никаква посока, не постигаме нищо. Аз мисля, че трябва да предприем нещо на европейско ниво, за да можем да предизвикаме промяна. И сега нещо за възобновяемите енергии, искам да посоча, че има огромни разлики между държавите членки на Европейския съюз по отношение на възобновяемите енергии и е, трябва нещата да се разглеждат отделно от собствените енергийни източници. Това е, е въпрос на политика насочена към бъдещето. Белгия е, няма особено добри резултати, обаче Германия, например, е, Германия е много по-добро ниво от нас. Агенцията разполага ли с надежни данни, не само чисто цифрови данни, а и данни, от които да става ясно къде всъщност е разликата. Тогава ние бихме имали отправна точка за да убедим някои държави членки, че трябва да а, проявят по-голяма решимост по отношение на възобновяемите а, енергии. Благодаря. Благодаря. Последен въпрос, преди да ви дам думата. Господин Мишел Тримополос. Eh, Ще говоря на гръцки, благодаря. Σήμερα στην е, Βαρκελόνη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μίλησε... Днес в Барселона се говореше за политически обвързваща декларация, но сега се посочва, че се правят опити да се намали значението на а, правно задължителните резултати, на право обвързващите резултати е, от тази конференция. Тук става дума за е, декларация, която е от политическо значение. Как е, вие оценявате това развитие и как оценявате факта, че комисията сега е, не се застъпва е, за амбициозни цели?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 Thank you very much. I just uh, wanted to... благодаря ви. искам да ви кажа, да ви съобщя за доклад от миналата седмица. Нямам препис от него в момента, но всъщност вие казахте, че някои неща са противоположни, че сме до средата на пътя. Да, веднага искам да ви кажа, че не се е, включва вноса. Напълно сте прав, е, че е, ние правим минималното, е, когато е, се учитат емисиите е, от въглероден двуокис в Европейския съюз. От една страна можем да бъдем песимистични, но ако погледнем максималния ни дял, ако погледнем промишлеността, защото нашите е, е, усилия за намаление на емисиите е именно към промишлеността, мисля, че политиката ни е разумна и целите ни са разумни. Така че е, за индивидуалното консумиране, дали можем да направим нещо по-добро, ние не сме решили въпроса за това как потреблението и ефективността ще се отразят в много пари в джоба ви, тогава в край на кращата тези пари могат да се реинвестират. И ако правилно разбрах, промишлеността иска да увеличи ефективността чрез намаляване на емисиите и всъщност иска да реинвестира средства за допълнително увеличение на тяхната ефективност. Може би тук е, можем да обсъдим този въпрос, но и в комисията за данъците. Но има стимули, които могат да бъдат подобрени. Нека да се върнем към цифрите. Доклада от миналата седмица е насочен към Европейския съюз от 27 страни. Някои от страните не се спазват целите от Киото, но като цяло в Европейския съюз от 15-те ние говорим за Европейския съюз от 15 члена и фактът е, че от тези 15 страни само една не спазва целите. Сега е, се използват всички инструменти. Ние говорим във факта, че се включват и ETS, но не на ниво европейска страна. Знам, знам, че мърморите, но е, можем да работим само с данните, с които разполагаме. Но аз вярвам, е, че данните е, ни насочват в правилната посока но ние сме там, където сме и като цяло трябва да отидем в Копенхаген с самочувствие и че можем да, отигнем, да постигнем много повече, ако си поставяме амбициозни цели. Но, както казах, ние не сме обсъждали внос и износ. Не съм съгласна с това, което каза господин Роси за изтичането на въглерод. Въпреки цялата риторика, много, ако говорите с промишлените производства в Европейския съюз, които смятат, че са световни лидери, те ще отрекат, че е, изнесли производство никога няма да признае, че са изнесли производство. Е, погледнете и говорете с тези предприятия и си съставете мнение. Но много предприятия ще са съгласни да говорят за изтичането на въглерод. И е, как се измерва той в е, Китай или в Индия. С удоволствие ще дойда в северо част на Франция, аз много обичам вино и миди там, и стриди. Това може би е проблем за Северо-Источна Франция. С удоволствие ще дойда да ви погостувам. Е, да, в, там не е най-хубавото френско вино, но да, да. Добре. Е, да. Да, нека сега да, да, да, да, да говорим сериозно. Говорим за 2 градуса. И вие повигнахте много важен въпрос. Това е глобална цел. Това е нашият е, опит от е, е, научната общност. И те казаха, че има 15% шанс за 2 градуса като средна стойност за света. Много от вас биха искали да си е, купят застрахователна полица с 15% шанс. Именно това купуват предприятията в момента. Е, когато говорим за 1 градус, това означава, че 1 градус е, е, е посредата между съзнанието на политиците и хората, които и, и стоеността, която се обсъжда на срещи и това, което вече сме постигнали. В Арктика стойностите са много по-високи. В Европейския съюз ние също превишаваме тези стойности, така че за да постигнем 2 градуса, трябва да работим много сериозно, но не можем да го постигнем сами. 10,5% глобално Даже, може би, трябва още повече да работим с международните колеги. Сега, финансирането. Е, това не е работа на агенцията, но ние проявяваме интерес за това е, какво е състоянието на международните финанси. Е, можем да оптимизираме нещата и по-добре да използваме финансирането, например адаптация, защото зелените дейности растят всеки ден. И ние трябва това, което правим днес, е, в последствие ще се за да плащаме по-малко за бъдеще. Е, сега, от европейска гледна точка е, е много важно да имаме финансиране. Това е мое лично мнение и сме работили по него. Естествено, че е много важно да има обществено финансиране. Е, това е катализатор и за частно инвестиране. Трябва да има партниране с частния сектор, е, който иска стабилност на регулационния апарат, е, но може би публичния сектор го спира по някакъв начин. Обновяемите източници, доста работа е свършена. Продължаваме да я усъвременяваме по обновяемите източници, е, политиката как е, в Европейския съюз, е, как да взимаме вятъра, биомасата и също всички местни източници да бъдат използвани. И трябва тази инерция да се запази, и да има повече анализи, е, защо някои страни използват е, по-добре тези източници. Не става въпрос само за заместители, технологии е, за целта и как обществеността приема тези технологии. Имаше доклад за вятърната енергия. Тези година в Европейския съюз може да има 8 пъти чрез вятър да се отговаря на нуждите от електричество. Но все пак има някои ограничения. Например, е, да се запазват е, местата, където е, кацат птици и тогава намалени, тогава не 8 пъти, а само 2 пъти става цифрата. Но се надявам, ние освен това искаме да има дискусия по физическа идея. Когато говорим за обновяеми източници в Европейския съюз, ако има ниско налягане в Атлантическия съюз или вятър някъде, може би обновяемите източници могат да се използват по различни начини. Но трябва да признаем, че високоволтовите апарати връзките е, дават възможност обновяемите източници да се използват. Ние трябва да свържем, примерно, Дания и Великобритания през Северно море и това ще улесни картината на обновяемите източници, която можем да дадем. Примерно, в Съединените щати има е, много документи за обновяемите източници, които ние все още не сме изработили. И накрая е, за обсъждането на договора и правно задължителните клаузи. Нека да видим какво става в Барселона. Не мога да правя коментари, но се надявам, може би след днешната среща, отново да дойда и да обсъдим резултатите от Барселона. Е, благодаря ви. Благодаря ви, госпожо директор. Господин Басекут. Thank you, Madam Chairman. And... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Маклейт за великолепната презентация на това, което правят. В предишната си работа използвах много често вашите резултати и аз лично съм много положително настроен към вашия план за 2010 година и ще се радвам да видим как можем да свържем това, което вие правите с целите, които ще се наложим за Копенхаген. Но, вярно, че се поставим много цели. Вярно, че влагаме много енергия. Но основният въпрос не е просто имплементация, а имплементация след 2020 година. Защото от до година 27-те страни членки ще почнат да гледат как да си прилагат целите и как, какви планове да правят за след 2020 година, за да имат истинска устойчива и възобновяема економика. И съответно, вие ще помогнете много, ако осъществите един задълбочен анализ на това какви са политическите пречки и какви са инвестициите за бъдеще, които ще са нужни за бъдеще, за да стигнем тези цели. И също така в едни такива дългосрочни цели, какви инвестиции трябва да направим сега, за да предвидим целите от, за след 2020 година. Защото като че ли в момента съществува опасност, че ние се съсредоточаваме върху целите сега и няма да направим нищо за след 2020 година. Един друг конкретен въпрос – също много важен за нас като парламент за следващата година, относно биогоривата, биомасата и също така непреките промени на пейзажа. И тук говорим не толкова за това какво се е направило до сега за биогоривата, а за това как ще се променят нещата за бъдеще. Така че Питам се, какво правите вие, е, по, да се, за да се избегнат подобни промени за бъдеще? Благодаря. Си, Теодорос. Господин Теодорос Скидакакис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Маклейт. Аз имам два въпроса. Първият свързан, че с това, че ние знаем, че каквото и да правим днес по климатичните промени, със следващите 20, 30 или 40 години ще трябва да се адаптираме към този климат, в който ние сме заключени, така да се каже. Виждам този великолепен доклад, говорещ за регионалните климатични изменения и адаптации, в конкретния случай за Алпите. И се питам дали за 2010 година бихме могли да също така да погледнем за промените в Южна и Източна Европа и горските пожари. Защото, знаете се, при резолюция с 640 гласа в парламента. Ние в парламента се тревожим от това, което става в нашите райони и се предвижда, че тези горски пожари ще станат дори още по-тежки и това положение ще се осложнява за следващите 30-40 години. Вторият въпрос е малко по-общ. Говорихте много за транспорта. И от това, което аз разбирам, в транспорта имаме сериозен проблем. Но имаме много различни политики за различните сектори. Дори и в съвета. Съвета в момента приема целта минус намаляване мислите 20% за морския транспорт, 10% намаление за въздушния транспорт, ЖП транспорта вече косвено е включен в една много сериозна политика, защото той използва електричество, а пък пътният транспорт е оставен да правят каквото си иска. Така че има. Имам два въпроса тук. Имате ли някакви данни? Относно това как и доколко замърсяват различните транспортни сектори. Най-много замърсява морския транспорт ли? Или пък, или пък въздушния, или пък пътния? сухопътния транспорт. И как съответно влизат в конкуренция различните сектори, защото те се конкурират, разбира се. И ако имате различни политики относно всеки сектор, вие можете да предизвикате всъщност нежелан ефект в економическия сектор и в политическия. Благодаря. Госпожа Неса Шилдърс. Госпожо Маклейт, намирам вашият, вашия доклад много интересен и е, считам, че сте включили много експертна оценка. Аз съм депутат от Ирландия и съм много доволна, че най-сетне Лисабонския договор е бил подписан днес. Мисля, че ще има значителни подобрения в борбата с климатичните промени благодарение на него. И аз също исках да попитам а, дали биогоривата и възобновяемите енергийни източници всъщност не се припокриват малко. Благодаря, госпожа Мишел Ривази. Благодаря, госпожо а, председател, госпожо председател на агенцията. Искам да ви задам един въпрос. Имате ли данни за сравняването на стратегиите на различните държави за намаляване на емисиите е, парникови газове? Нека, примерно, да вземем таксата въглерод. Например, въвеждането на подобна такса. Тя съществува вече в Германия, в Обединеното кралство. Прилагам, почваме да прилагаме във Франция. Дали наистина това води до значително намаляване на емисиите? И второ, какво мислите вие? Прилагането на тази такса въглерод може ли да бъде полезно без да се държи сметка за производството на енергия? Защото таксата въглерод във Франция засяга само енергията от изкопаеми горива, но пък не включва енергията, която идва, например, от е, ядрените реактори и някои други енергии, които се произвеждат по неекологичен начин. Много често говорим за проблемите на транспорта, за камионите, които увеличават емисиите въглероден диоксид. Но какво мислите за налагането на такса въглерод на границите? Защото може би ще е по-добре вместо да сравняваме отделните типове транспорти, било то воден, било въздушен, може би трябва да се съсредоточим върху нещо друго. Например, да вземем дъб. Дъб, който расте във Франция, който се изпраща в Китай, от него се прави е, паркет. Ам, до каква степен всъщност се увеличават емисиите въглероден диоксид а, и как а, трябва да ги разпределим между отделните транспорти? И относно технологията. Казвате, че технологиите ще разрешат проблемите на емисиите. Но аз лично считам, че това е малко така празни приказки. Особено когато говорите за съхраняването в подземни ам, хранилища на въглеродният диоксид и други парникови газове. Кога бихме могли да, склади... да започнем складирането на парникови газове под земята. Благодаря и накрая Корин Любаж. Благодаря, господин председател, госпожо директор. Съвсем накратко казвам първо относно вече казаното от колегата за достъпа до информация на агенцията. За нас това е фундаментален елемент – в миналото има възможност да работя по ваши документи и искам да знам как може да се изгради една система, която да позволява на всеки един депутат, който иска да се осведоми, да може да влезе, да има достъп до всички ваши данни, например да се абонира за системата или нещо такова. Може този детайл да ви се струва второстепенен, но мога сме да ви кажа, че във всекидневния живот на депутатите въобще не е така. И втория ми въпрос е относно адаптацията към климатичните промени. Мисля, че един от най-добрия начин, добрите начини да се адаптираме, за да променим нашите методи на производство и потребление и нашия начин на живот, е всъщност да вземем предвид, да осъзнаем всичко, което ще се промени в живота ни. И така да работим за а, прилагането на план климатични изменения. И мисля, че най-добре ще си набележим цели. Още е най-педагогическия начин да подходим а, към. така, че да можем да адаптираме цялото общество и всички актьори в обществото към тези климатични промени и По този начин, само по този начин, ще можем да се подготвим за тази неизбежна промяна. Мисля, че доклада за Алпите е много, много забележителен пример в тази насока. Благодаря. И така, последен кръг от въпроси. Нека чуем вашите отговори. Да, да, да, да, да. Много забавно да отговоря на тези въпроси. Нека първо да започна с биогоривата, обновяемите източници. А, е, а, е, а, чува, от производствените предприятия, е, че е, биогоривата ще са вън до година, е, като второ поколение. Така, имаме първо поколение, второ и евентуално трето поколение. Има значително подобрение в възгледите за това. Това ми харесва. Така, е, не знам доколко се знае за дискусията е, за целите и е, търсенето на биогорива по други части в света ние сме все повече и повече, е, постигаме много повече резултати, е, когато е, спираме идването на биогорива на наша територия, защото те са включени в дискусиите по търговията. Но все пак имаме огромни възможности за използване на биогорива, за да бъдат включени те в економиката за горивата но не трябва биологичните материали да се използват за нещо друго. Ние непрекъснато казваме, че биогоривата трябва да се използват близко до източника. Ако искате да използвате биогорива, завода трябва да бъде близко до там, където ги добивате защото виждаме, че се изсичат гори 30 до 40% от световните горива, гори е, са изчезнали през е, последния век. Това са огромни горски масиви. Когато е, загубите е, дървото, е, не може улавянето на въглерода да стане и да се отведе в почвата. През последните 20 години сме загубили около 15% от възможността на почвата по света да е, поглъща въглерод. Е, тоест този въглерод отива в океаните. Така че това е проблем не само за дърветата, а изобщо за функционирането на екосистемите. И ние забравяме това, когато говорим е, и миналата година и тази година за биогорива. Така че, е, от друга страна, въпросът за земята за нас е най-важен е, и приноса на нашата агенция е, че в Европейския съюз се надявам до края на тази година ще се изработи нещо като е, тиха революция в статистиките защото е, чухме от главата на Евростат да ни говори е, много разбираемо, е, че учитането на резултатите за околната среда трябва да се включват в статистиките за економиката, е, т.е. в е, брутния вътрешен продукт. Но всъщност това означава, че е, когато говорим за околна среда, ще се говори, както говорим, е, за заетост. Цифри, които се включват в изчислението на брутния брутния вътрешен продукт. Искам да отговоря на въпроса за това, че трябва да мотивираме потребителя да се промени. Какво потребява той е, като активи? Така че ако е, можем да подкрепим Европейски съюз, Евростат, статистическите служби във всяка страна, е, околната среда, да може да подлежи на някаква отчетност, тогава ще сме сигурни, че използването на земята, промяната в това, водата, водата също е много важна. Ние трябва да разберем е, как се отразява изсичането на горите. Ние трябва да знаем къде е водата, къде има е, водни резерви. Е, това са тихи неща, за тях не се говори, но те са основни при промяната в диалога, който ще се промени по цял свят. И като казвам цял свят, имам предвид агенцията в Копенхаген, заедно с колеги в Бразилия и по цял свят вече могат да говорят за глобализиране на тази методология. Ние говорим за улавяне на въглерод и за изсичане на гори. Трябва да има контрол и да има проверка по световно одобрени критерии. За да може Копенхаген да доведе до нещо смислено, ние трябва всъщност да имаме форма на отчетност отчетност за ресурсите, но трябва да знаем и загубите, като например загубите в тропическата джунгла. Така че стандартна методология за отчетност за околната среда. Е, и ако погледнете водата, е, ще се шокирате, ако видите каква свръх е, употреба на водата има. Същото се отнася за земята, за качеството на въздуха. И това, така че ние ще изработим методология. Ние ще изработим и методология за програми за сигурност. Е, това е огромен проект, свързан с данни, данни за природните е, е, ресурси, а чрез Галилео ще имаме и много по-точни данни за транспорта, защото трябва да има е, евровигнети и изобщо е, е, така наречения каботаж е, за това, че просто не се знае в какво се изразява работата на транспортната мрежа. Има много предприятия, е, които пренасят суровини от една част на Европа в друга част на Европа. Има просто е, много древни неща, по които можем да свършим много работа. Галилео, както и GPS, в края на краищата ще доведе до разумна транспортна политика. Сега, за процентите, да, цифрите се променят. Е, морски транспорт, железопътен транспорт. Е, вие сте прав, че в Европейския съюз е, пренос се товари е нещо трудно, но има начин за, за, реш, за решаване на проблем, определене на ограничения при е, транспорта на товари и вече виждаме някакво начало. Мисля, че това е полезна работа. Да, съгласни сме. Е, трябва да има директиви. Е, ние се стремим към тях и работим по тях, но за бъдеще, е, след като се изберат проектите, след като технологията бъде оценена, трябва да бъдем изключително е, е, бдителни е, за е, улавянето на въглероден двокис. Сега, данък на граница. Е, вече казах, трябва първо да имаме общ поглед върху транспортната мрежа и накрая, е, за това, което каза Корин Лепаж, може би трябва да, разбира се, че нашата информация е, е достъпна за всички. Опитваме се да превеждаме, но ние надяваме на държавите членки също да ни помагат при превода. Ние сме поели ангажимент е, да подаваме повече усъвремена на информацията, все повече и повече данни, е, да знаем как можете да ги използвате и ако имате телефони, айподове, ще можете да получавате информация. След две седмици започваме така наречената програма Поглед върху земята. Имате във вашия уебсайт, във вашите лични телефони за качеството на въздуха, за частиците във въздуха, за водата, качеството на водата. И вие като граждани и като членове на Европейския парламент можете да подавате обратна връзка, така че все повече и повече технология се използва, за да оценявате околната среда за качеството и да ни подавате обратна информация. Аз съм сигурна, че света на информацията ще се промени следващата година и е, вие също можете да ни е, съдействате с повече информация. Много благодаря на всички за интересните въпроси, които зададохте. А, да, да, е, ние включихме в нашата работна програма дейност за гражданска защита, за е, менеджмент на природните бедствия. Да, говорим, че при горските пожари няма достатъчно вода. Е, но това не значи, че на място не трябва да има служби за подаване на информация и за действие. Това е в включено в програмата ни GMS, ние можем да направим инвестиции в Европейския съюз, за да има сателити, е, сателити е, между държавите членки и да има по-добра адаптация в оперативните служби. Примерно при наводнения, при горски пожари, това е включено в нашата работна програма и се надявам следващата година да интенсифицираме работата си и обществеността трябва да види, че можем да променим начина си на живот. Госпожо Маклейт, много ви благодаря за това така информативно изложение и разискване. Мисля, че бяхте много убедителна. Ще се видим в Копенхаген най-късно по време на конференцията за климата. Пожелаваме ви много успех във вашата работа. До скоро! Преди е, членовете на парламента да напуснат залата, още един въпрос – от е, много страни беше изказано желанието гласуването по е, списъка за изтичането на въглерод е, да се отложи. Сега трябва да си помислим кой би бил правилният метод бях... Някои от вас бяха в САЩ миналата седмица и нямаха възможност да се запознаят подробно. Други е, пък искаха да изслушат комисара Димас. Е, едната възможност би била да отложим гласуването за 10 часа четвъртък сутринта или пък е, другата възможност е утре, но в 12.15, 12.20 след разискването с господин Димас. Аз предлагам това гласуване да се проведе утре, защото всички членове на, на групата ще бъдат тук и веднага веднага ще започнем с а, изтичането на въглерод, след това а, господин Димас и след това ще гласуваме, ще отложим точката а, за а, козметичните продукти, така че а, още а, преди обедната почивка да можем да гласуваме и някъде а, след 12 ще можем да изпратим имейл, за да знаят всички. Благодаря до утре.